Mes chers collègues, bonjour. Скъпи колеги, добър ден. Bonjour, ça va bien? Allez, on y va. Нека да започнем. Alors, avant de commencer la... Преди да започнем заседанието за тази сутрин, ще ви помоля да обърнете внимание на решенията взети на заседанието на координаторите вчера. Ама доста сте шумни днес. Voilà, c'est mieux. Vous trouvez... разполагате с решенията от заседанието на координаторите. Коп, копия от тях вече ви бяха раздадени. Ако нямате възражения до 12.30, решенията на координаторите се смятат за одобрени. Господин Барн, разполагате с а, решенията, господин Барн Камп също, а в момента ви ги раздават. Ако имате някакви коментари или възражения, им разполагате с време да ги внесете до 12.30. И така, преди да започнем, с, да, да преминем към гласуването, за ваше сведение. Госпожо Грапини, Госпожо председател, бих искала само да ви съдомя, че не си нося картата за гласуване. Ще гласувам с вдигната ръка. Председателят, благодаря ви. Ще внимаваме и ще следим как гласувате, госпожо Грапини. Благодаря ви. Преди да пристъпим към гласуването, за ваше сведение, нашата комисия под патронажа на Европейския парламент и Европейската комисия поде инициативата Europe and Strike Up Enterprise, т.е. награда за новосъздадените дружества в областта на мобилността в Европа. Проектът започна на 7 декември, както вече казах, ръководи се от нашата парламентарна комисия. 10 новосъздадени предприятия, според нас ще превърнат в водачи в областта на мобилността в Европа господин Мацана, който е председател на Блаблакар, най-голямото предприятие за съвместно ползване на автомобили, е кръстникът и патронът на тази инициатива. Официалното начало на инициативата беше, както вече казах, през месец декември. На 7 декември се, сложи беше сложен краят на процедурата за създаване на интерес. 500 дружества заявиха желание за участие. На 22 февруари ще бъде връчена наградата в Брюксел в 17.30. Ще ви изпратим допълнително всички сведения. Има също така и видео за представяне на наградата. Две минути дълго видеото. Нека да го изгледаме, така да сме в по-добро настроение сутринта. mal. Hein. Voilà, l'Europe, c'est de nouveau. И така, Европа е мястото, където се е, развиват е, старта предприятията в областта на мобилността. On a musique, hein, ce matin. Имаме си и музика тази сутрин. Няма лошо. Така че ви моля да си отбележите дата на връчването на наградите в а, графика. А сега преминаваме към нещо доста по-прозаично, а именно гласуването. Нека първо да проверим дали всички са тук. Моля, гласувайте пробно. Прекратете гласуването. Имаме кворум, всичко е наред. И така пристъпваме към самото гласуване. Започваме с а, трансграничната доставка на колетни практики. Докладчик е госпожа Люси Андерсън. Моля, гласувайте. Госпожо Грапини, виждаме как гласувате. Прекратете гласуването. Приема се 37 гласа за. Поздравление, госпожо Андерсън. 38 гласа за, извинете, забравихме госпожа Грапини. Продължаваме. Искате да вземете думата, заповядайте. Съвсем набързо бих искала много да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги, взели участие в процеса на работа, включително и нашият председател, която ръководеше последните тристранни преговори. Очаквам се да пъни дебата в пленарната зала. Надявам всички да вземат участие в него. Целта е да подобрим е, справедливото доставяне и ефикасното доставяне на колетни практики в рамките на вътрешния пазар. Благодаря ви и да, заслужава аплодисменти. Преминаваме към второто гласуване за днес. Докладът на господин Маринеско. Здравейте, господин Маринеско. Добре ли сте? Vote ли Ала? Але, левът е това. Мадам Рапини, vote Моля, гласувайте. Госпожа Грапини гласува за. Але, je ferme le vote. Плюс 38 гласа за. Отново. Един глас в повече от госпожа Грабини. Докладът ви се приема, господин Маринеско. Поздравления! Благодаря ви. Координаторът ме помоли да кажа няколко думи. Благодаря на всички ви за подкрепата. Благодаря на докладчите в Сянка. Те свършиха отлична работа, включително и вие, госпожо председател. Господин Ан Вилтенбург, госпожа Фостер. Сигурно забравих някого. Благодаря и на Свен от, от секретарията. Благодаря на всички ви. Дълъг беше пътя до постигането на споразумение. Крайният резултат беше доста странна история в края на месец декември в съвета. Но в крайна сметка държавата Шенка, е която беше най- което най-жестоко се противопоставяше на предложението, гласува последна. Става дума за Франция, така че още веднъж благодаря за подкрепата. Благодаря ви, господин Маринеско. Ще предам посланието в Франция. И така стигаме до следващия доклад за обучението на шофьорите, на водачите в пътния транспорт. Моля, гласувайте, прекратете гласуването. 38 гласа за. Поздравление за господин Лунгрин. Докладът ви беше прият с голямо мнозинство. Искате да кажете няколко думи ли, господин Лунгрин? Благодаря ви, казва господин Лунгрин. Ефикасите, месе Лунгрин, лефикасите. Браво! Але! Това се казва ефикасно, господин Лунгрен. Поздравления! И сега продължаваме с а, доклада за освобождаване от а, отговорност във връзка с а, изпълнението на бюджета за 2016 година, ох, бюджет на, Европейската, на Европейския съюз Европейската комисия. Доклади са Изабела Демонта и господин Вебер, господин Якоб Далунде и госпожа Майснер. Най-напред ще дам думата на госпожа Демонте, след това на господин Фербер, на господин Далунде и на госпожа Майсна, след като отново ще дам думата на госпожа Демонте. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка и на останалите членове на комисията, които искат да вземат думата. В края на дебата ще се опитам да дам думата и на Европейската комисия, за да може видите ни кажете важното според вас. Започваме с госпожа Демонте. президенте. Благодаря, госпожо председател. Нека да изчакаме колегите, които напускат залата да го направят възможно най-бешумно. Грация, кванте и минути, президенте? Колко минути ми давате, госпожо председател? Три. Благодаря. Става въпрос за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Европейската комисия, по-специално за изпълнителните а, агенции. Имам някои по-скоро счетоводни бележки, някои политически бележки. При разглеждането на темата се установява, палатата установява, че процента грешка е 3,1. Сметната палата – Има обаче области, в които нямаме изчерпателна одитна информация. Очакваме да я получим. Също така се установяват разлики между бюджетните кредити за плащания и е, бюджетните кредити за поети задължения. Така че тук трябва да се е, предприемат мерки за по-бързо осъществяване на плащанията. Говоря и с оглед на 2020 година. Положителният момент е, че има 452 проекта в областта на транспорта, които са били финансирани по линия на механизма за свързване на Европа. Това е много важно за завършването на е, е, трансевропейските мрежи ТНТ. В нашата комисия винаги сме смятали, че а, не бива да се откланят средства от областта на транспорта. Говоря за ЕФСИ, но все пак има положителни резултати. 3,26 милиарда са инвестирани за 29 проекта в транспортната област, от които 4 са в е, мултисекторната област. Финансирани са и отчасти от Фонда за регионално развитие и кохезионните фондове. Става въпрос за пътен транспорт, става въпрос и за а, товарен транспорт. Някои от нашите бележки са свързани с прозрачността, отговорността и обратната проследимост. Може би бюджетната система на Европейския съюз се нуждае от известна реформа по посока на упростяване на процедурите например, чрез осъществяването на обслужването на едно гише. Отдавна говорим за транспорт, но прекалено малко говорим за туризма. Все още няма специален бюджетен ред за туризма, така че липсва прозрачност по отношение на финансовите средства на Съюза, използвани за подпомагане на туризма това е важен економически сектор, така че а, приключвам до тук. Благодаря ви, госпожо Демонте. Пристъпваме незабавно към дебата. Или пък да си слушаме първо всички докладчици. Добре, в такъв случай давам думата незабавно на господин Фербер, който ще ни представи случайната отговорност за Shift Rail и за Европейската агенция за железопътния транспорт. Благодаря. Колеги, ще се опитам да бъда сравнително кратък за двата доклада за освобождаване от отговорност на Агенцията за железопътен транспорт ЕРА и а, съвместното предприятие Shift to Rail. Трябва да благодаря на докладчиците в Сянка, защото много от нещата, за които говорихме, продължават да са в сила. Трябва да поговорим с бюджетната, с, с комисията за бюджетен контрол за изчистването на някои а, проблеми. Ако започнем с Европейската агенция за железопътен транспорт. Знаете, че тя поема нови задачи в рамките на четвъртия железопътен пакет. Сега е подготвителната фаза, нещата изглеждат добре, но всъщност ще се разбере а, как се действа, когато започне фазата на изпълнение. Както миналата година, искам отново да обърна внимание, че а, двойният стандарт за ера е, е добър за засегнатите градове, обаче не е економичен. Просто трябва ера да работи на едно място, за да може да се съсредоточи върху задачите си и да не се е, изразходват средства за пътуване между двете седалища. Разбира се, че трябва да се предоставят достатъчни ресурси за изпълнение на задачите в рамките на четвъртия железопътен пакет. Но така или иначе констатирам, че 28-те милиона евро са били изразходвани много а, разумно. А, Shift to Rail е друга структура. Това не е Европейска агенция, съвместно предприятие между така заинтересовани групи, ако мога да се изразя абстрактно. Там бюджета е 52 милиона за бюджетната година констатирахме, че бюджетните средства са изразходвани, даже за оперативните разходи квотата е 100%. Това трябва да се подчертае. Административните разходи са изчерпани на 98%. Това сочи, че бюджетът е бил достатъчен. Освен това, никога не сме имали предвид да създаваме някаква огромна сложна структура в лицето на Shift to Rail. Просто това е съвместно предприятие за оперативни задачи. Тоест, установяваме, че работният план на предприятието е бил реалистичен. Освен това, Shift to Rail е, имаше за цел да има бюджетна автономия, нещо, което е постигнато така че можем да кажем, че Shift Rail в момента е на етап автоном, бюджетна автономност и може да изпълнява поставените задачи. Има някои беззабележки по отношение на вътрешната консолидация на предприятието. Там не е изпълнено всичко, което препоръчахме миналата година. За това отново отправяме същите препоръки, защото от степента на автономия и от доброто функциониране на програмите зависи и по-добрата консолидация, за да може системата да стане солидна. Спирам до тук. Препоръчвам освобождаване от отговорност на двете а, агенции, но знам, че и Комисията за бюджетен контрол е достатъчно мъдра да го направи. Благодаря. Много благодаря, господин Фербер. Думата има господин Далунде, който ще ни представя служебната отговорност за ЕАСА, е, Европейската агенция за авиационна безопасност. Благодаря ви, госпожо председател проекто резолюцията стигна до извода, че сме много удовлетворени от а, заключенията на Сметната палата, а именно те стигат до изводът, че всички действия са били а, правомерни от а, материална гледна точка. Бюджетът се изпълнява задоволително. И също така нивото на изпълнение бюджета се увеличава. Все по-голяма част от бюджета също така идва от а, такси и глоби, а не от а, субсидии. Смятаме, че има възможност дори за допълнително намаляване на субсидиите за агенцията за в бъдеще. Благодаря ви. Много ви благодаря. Господин Делунде, госпожо Майснер, имате думата за благодаря, уважаеми колеги имах приятната задача да се занимая с освобождаването от отговорност на Европейската агенция за безопасност на морския транспорт, за морска безопасност. Препоръчвам освобождаване, разбира се, но искам да се спра на някои детайли. Агенцията е работила много ефективно. Квотата на изпълнение е 97%. Изпълнила е задачи задачите си в областта на борбата с замърсяването на моретата, макар че не е изразходила всички средства, но е постигнала доста. Останалите пари ще се използват през следващата година. Предприяти са мерки за стратегия за разкриване и подаване на сигнали за нарушения. Имат собствена стратегия за подаване на сигнали, служителите, които подават сигнали, се ползват от строга поверителност, така че мисля, че този начин на действие може да случи за пример. Също така са разработили процедура за проследяване. Изпълнили са и препоръките от миналата година от е, органите за бюджетен контрол. Миналата година им се получи разширен мандат по някои въпроси, например сега и за интеринституционална работа по отношение на европейската брегова охрана и има достатъчно синергии между съответните органи ЕМСА, Фронтекс – и Европейската агенция за надзор на рибарството ЕФКА. Агенцията също така изпълнява задачи по отношение на безопасността на офшорни а, петролни инсталации и така нататък. Нещо, което на европейско ниво може да се направи много по-лесно, отколкото на национално. И тук трябва да кажем, че сътрудничеството е отлично. Също така отлично агенцията сътрудничи с европейските агенции, за, в, които са свързани с европейската миграция, Frontex вече го споменах, току-що е включен нов тригодишен договор. Също така има договори с дистанционно управляеми летателни системи за наблюдение на моретата по отношение на замърсяване съкратен е 5% от персонала. Замразени са 4 щатни бройки. Въпреки това има 2207 а, щатни бройки през 2017 година задачата е да получат още 14 щатни бройки, за да може Европейската брегова охрана да си изпълнява задачите, свързани с миграционната политика. Тоест много съм доволна от това, което се е случвало в ЕМСА миналата година, така че препоръчвам освобождаване от отговор. Мерси beaucoup, мадам Меснер. Много ви благодаря, госпожо Майснер. Госпожо Демонте, давам ви отново думата за да ни представите от отговорност на бюджета на програмата СЕЗА. Eh, Благодаря, госпожо председател. Както казахте, е, говорим е, за е, Сезар. Това е важен инструмент за без, безостъпността на въздушната навигация от Европа и част от политиката за единно европейско небе. Бюджетът се състои от две части. Имаме Сезар 1. Тази част се финансира от рамковата програма а Сезар 2020 се финансира в рамките на програмата Хоризонт 2020. Има някои аспекти, които представляват проблем имало е и административни спънки, именно поради това разделение на бюджета на две части. Процентът на плащанията в сравнение с ангажираните средства се различава доста. Има и някои проблеми с възлагането на изследвания е, имало е проблеми и някои е, информационни, е, някои IT инструменти да се приспособят към Хоризонт 2020. 20. Всички проекти обаче в рамките на Сезар са приключени все пак за различните обществени поръчки ще бъде по-добре отделните проекти да се координират повече. Що се отнася до изследванията по отношение на дроновете, 2020. Comunque alla fine la proposta è certamente изпълнението е отложено за Сезар 2020. Но в крайна сметка препоръчвам освобождаване. Благодаря ви, госпожо Демонте. И така по всички доклади за освобождаване от отговорност ще дам думата на тези, които са поискали. И моля ви всеки път уточнявайте точно е, за кое освобождаване от отговорност искате да се изкажете. Започваме с вас, господин Маринеско. Имате думата. You, Благодаря ви, госпожо председател. Започвам с служебната отговорност на Европейската комисия. Ще внесам няколко изменения относно разходването на финансовите инструменти от, в рамките на, на фондовете за, за структурните фондове. Знаете, че част от тях бяха прехвърлени към ЕФСИ, но не всички. Знаете, че има много средства за деление в рамките на финансовите инструменти. И въпросът ми е каква е точно, каква точно е добавената стойност от разходването на тези средства, за какви проекти са използвани те, и тъй нататък. За мен това е много важна информация в рамките на изготвянето на многодишна финансова рамка след 2020 година. Вече зададох този въпрос на господин Отингер. Бих искал да, съм, да получа повече подробности за договор сключен между Европейската комисия и Евроконтрол относно органата за изготвяне на външни оценки, каква е качеството на изготвените от тях оценки. Много средства в момента оплащат дружествата на тази Евроконтрол и не знам дали се слушат резултатите. По въпроса за трансевропейските транспорти транспортни мрежи. Мисля, че градно време Генерална дирекция му, движение, мобилност на Европейската комисия да ни представи списък с проектите, които са финансирани, за да видим дали става дума за изцяло изградени коридори, липсващи връзки в коридорите или пък има цели региони в Европа, където изобщо няма сегменти от ТНТ. Бих искал също така да съм наясно и какви са проектите финансирани в рамките на макрорегионалната стратегия за Дунав. Дали има някакъв напредък по Дунавската стратегия? Това за мен също е много важен въпрос. И няколко думи за Сезар. Да, Сезар наистина е много важно съвместно предприятие и се радвам, че то работи толкова добре, но имам известни съмнения относно оперативната съвместимост. Тоест, системите, които към момента се прилагат, се произвеждат от едни дружества в а, Северна Европа и от други в Южна Европа и те не са оперативно съвместими помежду си. А не това беше целта на създаването на Сезара. Така че ще внеса някакво предложение и в това отношение. Пак казвам, тук става дума за много средства и бих искал да съм наясно дали резултатите, които се постигат с тези средства, действително допринасят по някакъв начин за единното европейско небе. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Маринеско. Давам думата. На госпожа Фостер, а вие не искате ли думата? Не, исках само да благодаря на докладчиците за свършната от тях работа. Мисля, че очевидно са разгледали много подробно всички важни въпроси. никой от моята политическа група не е заявил желание да внесе някакви изменения, но ако има такива искания, ще ви съдомим. Но като цяло сме доста удовлетворени от работата на колегите. Имам само един въпрос. Господин Маринеско обаче си напуска залата, но той зададе много важен въпрос за оперативната съвместимост по един от докладите за освобождаването отговорност. Интересно ми би било да чуя за коя програма точно говорим. Казвате, че има някакъв проблем с оперативната съвместимост между страните от Южна Европа и страните от Северна Европа. Че се разработват две различни системи, които не са оперативно съвместими помежду си. За какво точно говорите? Просто ми стана интересно. Ще се опитам да получа и аз въпроса. Благодаря ви. Господин Маринеско, можете ли да уточните за госпожа Фостер? Поисках да се срещна с представители на Сезар, за да получа повече подробности, но вече се свързах с някои дружества и те потвърдиха, че системите, които се разработват при прилагане на идеите на Сезар, разработвани от Талис, например, не могат да използват системите, разработени от а, сходни дружества в а, други части на Европа. Основно са Интра и Талис. Интра в Южна Европа и а, Талис в Северна Европа. Говорим, разбира се, за управление на движението. Merci beaucoup pour ce... Благодаря ви за уточнението, господин Маринеско. Господин Теличка, имате думата. you, Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички. Имам няколко коментара, три на брой по общият бюджет и докладът предложен от госпожа Демонте. Параграф 9 се изразява съжаление, че редица финансови инструмент, че броят на финансовите инструменти се е увеличил, който увеличава броят на паралелните бюджетни инструменти около основният бюджет, който може да, под, да подложи, постави под въпрос е, прочетността. Председателят господин Теличка, очевидно говорите прекалено бързо което създава проблеми с превода. Ако може малко по бавно да говорите, ще бъде по- прекрасно. Извинявам се, ще се опитам да си изкажа малко по-бавно. Параграф 9 няма отново да го цитирам цитирам, но там се изказва това съзнанието, че се увеличава броят на финансовите инструменти. Това е вярно по отношение на бюджета, но ми се струва, че би следвало да се опитаме да направим разграничение между увеличаването прекалено от увеличаване на броят на финансовите инструменти, което е основателна причина за притеснения. Но в параграф 9 в настоящият му вид не се ам, поставя точно акцента върху е, допълнителното финансиране, което за мен е много важно. Така че ако може да засилим нуждата от а, допълнително финансиране или, или комбинирано финансиране, това би било много добре за мен. Следващият ми въпрос е свързан с а, оценката на проектите по Ефси в областта на транспорта. Това е много добра идея. Трябва да има допълнителна оценка и контрол. Но на този етап имам един по-общ коментар, а именно бих предпочел да се съсредоточим върху бюджет и освобождаването от отговорност и самото изпълнение на отделните програми по начин, който ще ни позволи да направим оценка дали става дума за иновации. Тоест не се вълнувам толкова дали сме разходили 99% или 58% от бюджета, но как сме ги разходили? Как се изчислява, как се прави оценка на равнището на иновации на даден проект или в рамките на трансевропейските транспортни мерки? Имаме европейски координатори за всеки коридор. У нас продължавам да не знам какво се е случва през последните 12 месеца, какъв напредък сме постигнали конкретно. Така че нека да се опитаме да се получим, нека да се опитаме да научим останалите институции, че трябва да се правят оценки оценки, т.е. не само количествени оценки, но и да се опитваме да изчислим добавената стойност. Равнището на материал на грешка 4,1% при ИД е много високо. И Във всеки един доклад се говори за упростяване, но пък се питам дали наистина упростяваме достатъчно добре и дали достатъчно измерваме равнището на упростяване. Напълно подкрепим политическото послание, но може би ще внесе изменения, в което отново да подчертаем, че от политическа гледна точка опросяването не е достатъчно и че отново трябва да се опитаме преди всичко да изчислим, да измерим колко точно сме опростили. От там нататък, пак казвам, напълно подкрепям предложенията на колегите. Много добре са изготвени и ще ни позволя да освободим отговорност по нетен бюджет за 2016 година. Благодаря ви, господин Теричка. Думата има господин Далунде. Um, I'm sorry? J'ai sur ma liste. Поискахте ли въпроса? Имате ли въпрос по другите постоянстване на бюджета? Господин Дамуде, извинете, не ви разбрах. Има ли въпрос към мен? А, а си мисля Крамер, ескюзе му. А, извинете, господин Крамер е поискал дума да знае. Мало. Vous voulez pas prendre la parole, donc je... Tant pis. А, вие не искате да вземете думата. Ами добре, в такъв случай. Давам думата на господин Ван Uh, Heel kort punt eh, ten aanzien van de kwijting voor EASA. Eh, Благодаря ви. Имам само един бърз коментар, свързан с служебната отговорност на ЕАСА. E Не сме съгласни с докладчика господин Делунде. В параграф 7 той заявява, че би искал да обмисли възможността от намаляване на субсидиите е, за бюджета на агенцията. Според мен това е странна идея, тъй като добавената стойност на ЕАСА и нуждата от е, обезпечаване на нови финансови средства за агенцията, според мен е нещо съвсем очевидно. На второ място има и опасно а именно факта, че има работна група в рамките на ЕАСА, която работи по въпросите за Брексит и има опасност да стигне до скъщаване на ресурси при прекратяване дейността на тази работна група. На трето място, голяма част от средствата, кои, които се поставят на агенцията, се използва всякакви други дейности, от което агенцията не винаги използва нужните средства, за да върши основната си работа. Това бяха трите ми коментара а, имаме един коментар по освобождената отговорност на Сезар. Прекрасен е докладът на госпожа Демонте, в който се споменава и годишният обзор на растежа в Европейския съюз. Това действително е от, отлично от много голямо значение, за да се гарантира предоставянето на необходимите средства за научно-развойна дейност по различните проекти в рамките на Европейския съюз. Като цяло смятам, че докладът е добър. Ще се опитаме да видим как можем да го подобрим. Merci beaucoup, monsieur Van Miltenberg. Monsieur Rod, la parole est à vous. Thank you very much. Uh, just a few words concerning ERR and uh благодаря ви. Бих искал да кажа нещо във връзка с освобождаването от отговорност на Shift Rail. През последните години Shift Rail се подобри значително. А относно Железопътната агенция, би било добре да упоменем изпълнението на обещанията по отношение на плащанията. 99% и 92% от изпълнение на задълженията за периода 2016 година. Очакваме целта от 95% да бъде изпълнена. Плащане в рамките на 30 дни. Да няма закъснение от страна на издаването на фактури. В това отношение трябва да се подобрят нещата. На последно място, благодаря на доклада Вебер за това, че взел предвид препоръката на Сметната палата относно двойното местонахождение на агенцията. Имаше предложение в това отношение през 2013 година, а действие не е предприето. Ние също имаме подобен проблем в Европейския парламент. А относно Shift to Rail, целта е да имаме един на железопътно пространство и е удоволствие да видим, че на 100% се изпълняват ангажиментите в рамките на бюджета. Виждам, че относно оперативния бюджет изпълнението на плащанията е малко по-бавно. 86.6%, а като цяло 82%. Така че в това отношение ще трябва нещата да се подобрят. Очакваме стратегия на Европейската комисия. Такава трябва да бъде създадена. Политиката на Shift Торел към момента е недостатъчно. И накрая, безпокойствата на Сметната палата във връзка с обществените поръчки. Отговорът, който бе подаден в това отношение, беше, че ще се разработи допълнителен метод в това отношение. Това е от мен. Благодаря отново на Маркос Вебер за работата му по двете досиета. Мерси Боку, месье. Благодаря ви, господин Холт. След като чухме въпросите ви, сега ще се обърна към Европейската комисия. Господин Рома Пара. Добре дошъл. Благодаря, госпожо председател. За съжаление няма да мога да отговоря на всички въпроси. Отбелязахме си по-специфичните такива ще ви отговорим подробно в писмена форма. Като цяло сме удовлетворени. Приветстваме проектите за доклад, които описват успеха на агенциите, като разбира се оставят някои аспекти, върху които трябва да се поработи допълнително. Приветстваме идеята ви за освобождаването от отговорност. За ваша информация бих искал да кажа, че в комисията имаме работна група, която работи по стратегия за надзор на агенциите, включително и регулаторните такива. А тези, които обсъждаме, са именно регулаторни агенции. По този начин ще можем да създадем механизъм за контрол, който допълнително да подобри функционирането на агенциите. По този начин ще бъдат изпълнени и препоръките, които вие правите във вашата парламентарна комисия. Да, удовлетворени сме от това, което виждаме. Високо ценим работата на въпросните агенции. Наистина работата им е изключително важна за комисията. Благодаря ви, господин Ромен Бара. Сега да чуем госпожа Демонте. Заповядайте. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на някои от бележките, които бяха направени по отношение на моя доклад. Приветствам казаното по отношение на политическите и счетоводните бележки. Господин Маринеско обърна внимание, че ни е необходима повече яснота по отношение на договора с Евроконтрол, както и по отношение на мрежите ТНТ също и по отношение на степента на изпълнение на всеки един отделен проект. Разбира се, че това трябва да стане част а, от съответните одити. Що се отнася до Сезар, беше казано, че трябва да се наблегне много повече на оперативната съвместимост и на диалога между системите. Тук съм съгласна. По отношение на казаното от господин Теличка, в връзка с иновациите, смятам, че трябва да отделим внимание и на това дали а, има 100% бюджетно изпълнение от страна на агенциите. Dobbiamo trovare un sistema adeguato per poterla realizzare. Смятам също така, че трябва да се изгради съответната система за адекватен контрол. Защото тук става въпрос за средства по линия на европейски фондове, но и за средства от други източници. Така че опростяването наистина ще внесе много повече яснота. Що се отнася до казаното от холандските колеги за дроновете, да, тук трябва да задълбочим вниманието си. Благодаря. По отношение на ЕМСА не чух някакви критики, но разбира се, с нетърпение очаквам предложението за изменения, ако дойдат такива. Благодаря. Господин Фербер. Благодаря. Сега една политическа група ни критикува по отношение на квотите на изпълнение. Друга политическа група казва, че трябва да ги разгледаме по-подробно. Аз просто обърнах внимание на Shift Rail и степента на изпълнение, защото това е предприятие финансирано не само от комисията, а и от е, бизнеса. Тоест бизнеса е готов да плаща и се питах дали това действително е така. За това ставаше дума. Иначе и аз като колегата Майснер очаквам с нетърпение всякакви предложения за изменение. Надявам се накрая да се получи добър пакет. Благодаря. Господин Далунде, благодаря ви. Чух коментар показаното от мен относно същественото намаляване на европейските субсидии. Не смятам, че в това отношение има решение за намаляване на европейските субсидии. Тук просто упоменавам, че агенцият, в агенцията има излишък и че има възможност в светлината на Брексит и на това, че Европейския съюз внимава как харчи парите на дънакопаците, та в това отношение тук имаме възможност да намалим субсидиите, защото има излишък, но не взимаме решение да го правим или да не го правим. Благодаря, господин Далунде. Госпожо Фостер, желаете ли думата? Заповядайте. Да, една разяснителна бележка, освен ако не греша. Евроконтрол не е европейска агенция. Той е, е орган, който представлява различните държави членки. И ние не знаем, не би трябвало да знаем как се разходват средствата там. Евроконтрол не е ЕАЗа, все пак. В Евроконтрол не са представени само 28-те държави членки. Там участници са 44 държави членки. Там също има бюджет, който обаче не се финансира основно от Европейския съюз, докато в случая с ЕАСА ние сме а, участници. Просто исках да разясним този момент. Сезар пък е съвсем друг случай. Просто исках да са ясни нещата. Мерси Благодаря, госпожо Фостър. Крайният срок за внасяне на изменения е 25 януари на обяд. Това е. Сега преминаваме нататък. Доклада на господин Исмаил Ертук. Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства. Преразглеждане на правната рамка на Европейския съюз. Веднага ви давам думата господин Ертук, след което ще чуем докладчиците в сянка и всички, които желаят да се включат в дискусията. Господин Ертук, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, да, действително, манипулирането на тахометрите – се извършва, за да се излъже по отношение на пробега на автомобила. Това е нещо широко разпространено в Европа. Защо е така? Просто защото е изгодно, защото е, става много лесно и на трето място, в е, някои държави членки е, на това нарушение се гледа като на дребно престъпление, а, дребно нарушение, а не като на измама. Така че до около 12% всички коли втора ръка е, на националните пазари са с върнати километражи, както се изразяваме, и 30 до 50% от е, всички превозни средства имат манипулиран километраж. От това се пораждат економически щети. Миналата, е, на миналото заседание разбрахме това от съответното изследване. Между 6 и 8 милиарда евро годишно е економическата е, щета в зависимост от проиграния сценарий. Разбира се, че от това страда и сигурността, безопасността по пътищата, страда и околната среда. Когато е фалшифициран километражът, е, например, посещенията при сервиза закъсня... в сервиза закъсняват, самият автомобил става по-несигурен, с върнат километраж Разбира се, че автомобилът ще има и повече емисии, които са вредни за околната среда. Някои държави членки, според мен, могат да послужат за пример. Това са най-вече Белгия и Нидерландия. Белгийците на първо, бяха първи, които въведоха така наречената система CarPass, автомобилен паспорт и холандците, които въведоха също такъв паспорт, който намали до голяма степен измамите с километражи това, което е направено в двете държави е сравнително просто, но ефикасно. Записват се е, километрите при всяко посещение в сервис, както при основните прегледи, годишните прегледи и се издава съответния сертификат. В Холандия, например, има сертификат издаден от продавача с декларация, че е, данните от километража съответстват на истината това може да стане в цяла Европа, защото но е много важно да има трансграничен обмен на данни, за да може да се намалят престъпленията по отношение на километражите. И точно с това са свързани моите а, предложения. Първо, създаване на европейска база данни по примера на Карпас в Белгия. Говорих по този въпрос с специалисти от Европейската комисия. Съществува вече такава система, нарича се платформа Ойкарис. Тоест там, оттам може да се започне е, защото е, всъщност е, е сравнително безразлично как точно ще станат нещата. Въпросът е да станат за да се отчитат данните при всеки годишен технически преглед и при всяко влизане на автомобилите в сервиза. Това е много прост, ефтин и бързо приложим модел, който ще бъде от голяма полза за потребителите и ще им спести 8 милиарда евро годишно. А, втората идея е свързана с технически подобрения. Не всички водачи посещават редовно сервизите така че годишният преглед остава единствен, а той е през сравнително големи периоди, така че има възможност за връщане на километража. Ето защо според нас и е, производителите трябва да използват и въвеждат достатъчно сигурни техники, каквито вече съществуват. Те просто трябва да се въведат поголовно. Има модули за хардуерна сигурност, които са много ефтини, просто без пари бих казал но ако сме реалисти, такива технически решения никога не са 100% надежни. Винаги може да се намери начин за манипулиране на километража. Само, че ако използваме такива системи, ползата за тези, които манипулират, ще бъде много по-трудно постижима. Т.е. те ще трябва да употребят много повече време и пари и няма да си струва, може би така че ще има възпиращ ефект. Третата мярка, която предполагаме, е, е много успешно държавите членки да предприемат законодателни мерки а, е, за инкриминиране на връщането на километража като, като измама в 26 от 28 държави членки връщането на километража е забранено, но само в 10 държави членки потребителят има възможност да извърши проверка на показанията на километража. Така че чрез Европейската комисия трябва да приканим държавите членки да създадат съпоставимо законодателство, което да има достатъчно възпиращ ефект по отношение на това престъпление. Освен това има така наречената технология за свързване и технологията блокчейн. Това е поглед към бъдещето на автомобилите, но това бъдеще вече започна. В днешно време все повече автомобили са свързани в мрежа и подават редовно данни и днес, например, има подаване на данни както за километража, така и за времето за управление и почивка и така на така. Технологията блокчейн е много а, сигурна. Тя е кодираща технология, която е децентрализирана – така че а, може да послужи на потребителя. Поглеждам към Европейската комисия и мога да кажа, че днес, днес има вече един проект Car Trust Chain, който се реализира или поне а, финансира от Европейската комисия. Така че в крайна сметка, уважаеми колеги, има доста лесно осъществими мерки, които могат да се предприемат. Две държави членки могат да ни послужат за пример. Проблемът е, че просто нямаме трансевропейски обмен на данни. Това е проблема. Благодаря. Благодаря ви, господин Ертук колко а, интересно ни представихте темата. Наистина изключително. Казахте, че има две държави членки, които служат за пример в това отношение. Упоменахте Холандия, но също и Белгия, нали така? Наистина замайващи са цифрите. От 6 до 8 милиарда евро, казвате вие. 6 до 8 милиарда евро които губим заради измами. Това са губене на приходи от 12% от автомобилния а, парк. Знаем какви са цифрите от статистиките за камионите. Там имаме тахографи. Но дали в този случай можем да говорим за същото? Ще обсъдим въпроса след малко. Изключително интересен дебат. Нека да чуем сега господин Фербер. Благодаря, госпожо председател. Ще помоля да извините колегата Бах. Той гласува в друга комисия в момента, но за това пък имам възможност да представя не само неговата позиция, а и моята и да не чакам да ми дадете за втори път думата. Благодаря на колегата Ертук за проекто доклада. Темата от е, години ни буде в очите в рамките на немския автомобилен клуб. Съм виждал колко е лесно да се манипулира тахограф имаме общ интерфейс, който дава възможност за това. Защото просто трябва механично да се върне назад, да се превърти назад километража. Много е лесно ще подчертая, че най-вече е, трябва да се ангажират самите производители и добре, че колегата Ертук го повдигна този въпрос. Сега не знам дали е, не, не трябва да се е, направи нещо и по директивата за регистрация на МПС, но това не е наша работа. Това, което беше казано за Белгия и Холандия, наистина е вярно. Чудесно е, защото е, във всеки един момент това, което се случва във всеки един момент с автомобила се регистрира. Зависи и дали е пътна проверка, дали е а, ПТП, дали е посещение на, серви, на сервис. Всички тези данни отиват в база данни и по този начин далеч-далеч се ограничават възможностите за манипулиране на километража, така че има смисъл да се върви по този път, когато хардуера е подобрен и тахометрите са ужасно модерни. Пак няма да бъде сигурно дали няма да се намери гениален хакер, който да измисли начин за манипулиране. И още веднъж да кажа, това не е дребно е, нарушение, това си е истинска измама, водеща до материални щети. Примерно е, кола с върнат километраж се продава по-скъпо. Цената за препродажба е по-висока. Така че е, в сътрудничество между държавите членки, а не на европейско ниво, както е, и съм съгласен с колегата Ертук, е, между държавите членки трябва да има сътрудничество в това отношение. Надявам се, че в телеграмен стил съм споменал и нещата, които колегата Бах искаше да каже, но той ги е написал на английски и за мен е предизвикателство да мисля, когато говоря. Но не, не няма да се впускам в подробности. В крайна сметка Подкрепяме горещо проекто доклада на господин Ертук. Темата е важна, темата е, интересува живо гражданите, особено онези, които си купуват коли втора ръка. За това, много съм, за това съм много благодарен, че най-сетне се занимаваме с тази тема и всички заедно ще откажем натиск върху производителите да си поемат отговорността. Благодаря ви, господин Дамец Мекер. Добър ден. Имате думата. Ja, dank u wel. Uh, ik zou op mijn beurt ook. Е, eh, Благодаря, госпожо председател. И ние бихме искали да благодарим на колегата Ертук е, за работата му. Много положителни елементи забелязах в доклада. Подхода, свързан с базата данни и с технологичните системи, са част от тези положителни елементи. Да се борим с превъртането на километража е правилната битка, но тя ще отнеме време. Както казаха и колегите, така и аз бих искал да подчертая, че работата ни по това досие е спешна. Тук говорим за измами на стойност милиарди евро – Господин професор Буковски ни представи цифрите в това отношение. Той ни увери, че така се подкопава доверието на потребителите. Наистина тук залога са милиони евро. Да не говорим за това, което се случва с околната среда. Така че досието наистина трябва да бъде разгледано спешно. А относно технологичните решения, които се предлагат. Нямах достатъчно време да ги разгледам. Необходимо е да имаме такъв механизъм, който да защити потребителите в краткосрочен план. А в дългосрочен план можем да използваме технологиите в контекста на една по-широка стратегия. Бих искал да подчертая, че не се нуждаем от европейска база данни. И Укарис е информационна система за обмен и тя работи ефективно. Ефективна е връзката на моята държава, Белгия, с Холандия. Споделя се информация във връзка с превозните средства между държавите членки. В заключение, не смятам, че първият технически мониторинг, който се предлага, ще даде търсения резултат. Преходният период за Белгия е 4 години. Проблемите с километропоказателите обаче у нас вече почти не съществуват, защото въведохме Карпас. И за мен бе чудесно да чуя днес в тази зала, че много от вас се обръщат към тази система. Тя е изключително простичка и може да се приложи много бързо. Колеги, нека да бъдем реалисти. Предложението изисква редовно регистриране на данните от километража и включването им в база данни. Благодаря ви, господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Исмаил за забележителната му работа съм докладчик в Сянка и като такъв много трудно бих могъл да допълня толкова а, цялостен доклад. Имайки предвид предложението на комисията и целите на доклада, очаква ни огромна работа. Пазарът на стари автомобили е много по-голям от този на нови. Милиони автомобили в Европа се продават годишно на пазара за автомобили втора употреба. Изненадан съм от липсата на интерес от страна на публичните органи на държавите членки, които могат да защитят а, своите граждани. Наистина, искрено съм озадачен. Още повече, че има начин да се упражнява контрол, просто следвайки примера на Холандия или Белгия. Когато има контрол на национално равнище, като случая с Карпас в Белгия, нещата се променят. В доклада се казва, че 15% от автомобилите прекосяват границата, така че може би цифрите, с които разполагаме, не са напълно точни. Изключително важно е да създадем подобен механизъм. Но ако имаме механизми на национално равнище, които в последствие да бъдат взаимно свързани, това само ще увеличи ефективността на работата ни. Четири предложения се правят в доклада, като например всеобщото използване на системата CarPass. Използването и на европейско равнище, това е изключително важно. На второ място, електронните механизми, с които бихме могли да разполагаме, които бихме могли да използваме. Тези механизми трябва да бъдат интегрирани. Аз съм е, любопитен. Една от основните, един от основните отрасли, които страдат от измамите в това отношение, са автомобилостроителите. Тези, които произвеждат нови автомобили. Така че може би те биха проявили интерес към механизъм за упражняване на контрол и за избягване на измамите. Те са нашите първи клиенти. Когато старите автомобили се продават на цена на не толкова стар автомобил, това може би е от значение за автомобилостроителите. Озадачени сме, че няма законодателен механизъм, който да се прилага хармонизирано в държавите членки. Имам някои резерви за блокчейн. Този механизъм е изключително разходоемък, енергоемък. Според мен блокчейн е интересна технология, но трябва внимателно да помислим за какво да я използваме защото в противен случай тя ще се използва повсеместно и това ще доведе до много проблеми с оглед на енергийното потребление, което ще изисква. В заключение, докладът е чудесен, ще дадем и все пак своя принос към него. Благодаря, господин Крамър. Ja, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на Исмаил Ертук за този доклад, който действително е а, отличен. Толкова много похвали се чуха, след като и Маркос Фер... след като Маркос Фербер и Рихард Крамер те хвалят, нещо не е наред. Но просто доклада си е добър. Нищо не може да се каже. Почти нямаме критики. Основният проблем е, че очевидно много държави членки, както и комисията, дълго време са е, били на страната на измамниците, а не на страната на онези, които са честни. Честните излизат глупаци. Няма никаква причина да не се въведе някаква система за борба с тези измами. Просто няма политика политическа воля за това. Сега има две страни, които го правят, е, но продължават да се продават коли с върнати километражи и в Германия, и в други страни. Това не е в наш интерес по никакъв начин. От 10 години говорим по този въпрос. Затова трябва да отправим критика към държавите членки, да наблегнем, че трябва да има европейска мрежа. Трябва да окажем по-сериозен натиск, защото на думи и всички са съгласни. Комисари, министри на транспорта, министри на 28-те държави членки, който да не каже, че трябва да се борим с измамите. Но нищо не се прави. Най-просто би било закупуването на устройство за едно евро. За едно евро. Може би трябва да се въведе веднага. Освен това, създаване на трансгранична база данни. Естествено, че в Европейския съюз това е необходимо. Най-просто е да се прибегне към блокчейна. Аз не смятам, че е чак толкова скъпа система. Просто данните се събират. След като се изменят на едно място, те не могат да бъдат променени на много места. Това е предимството на децентралната система. Мисля, че тя може да се използва. Непременно трябва да се действа. Подканвам комисията да каже да, да, да, да, да, да назове конкретна дата. До края, примерно, на този мандат комисията трябва да е задължила държавите членки да въведат такова законодателство. Ще видим кой е против в съвета. Ние, ние знаем кои са да блокиращите държави, но нека го кажат публично. Ние подкрепяме измамите, връщаме километражи, нека са опасни превозните средства за хората и за околната среда. Искам да има публичен дебат по този въпрос. Моля комисията да посочи дата конкретна, за да видим кои точно подкрепят измамниците. Благодаря. Благодаря, господин Крамер. Сега се обръщам към Европейската комисия с думите спешно трябва да предприемем действия. О, господин Теличка, извинявайте, не ви видях. Моя е грешката, госпожо председател. от късно вдигнах ръка, защото очаквах повече колеги да се включат в дискусията. Бих искал да се спра върху политическият елемент. Невероятно е как на европейско равнище понякога регулираме въпроси, които дори не заслужават нашето внимание. А същевременно има въпроси, които засягат всяка една държава членка, отразяват се на вътрешния пазар по редица причини, а, а те са упоменати в проучването, което видяхме, и в същото време никакви действия не се предприемат. Да, мислим за законодателство и евентуално прилагане, но къде е резултат? Резултатът е, че губим милиарди евро, живеем в положение на заплаха за нашата сигурност, вредим на околната среда. Аз наистина подкрепям доклада и съм впечатлен от съдържанието му. му. Надявам се, че той ще послужи за стимул и политическите представители на държавите членки на европейско равнище наистина се надявам да се размърдат този път. Едва ли сред нас има някой, който да няма приятел или познат, който да не е пострадал. Колегата Петър Ежек беше засегнат от този проблем. Наистина, това е изключително голям проблем. Както бе казано неколкократно, системата CarPass даде положителен резултат. Може и да имаме различни мнения тук в Комисията по транспорта за това какво да се прави на европейско равнище и какво на национално. Може да сме различно мнение за това дали CarPass трябва да е основната ни дейност или допълнителна такава, сега ще чуем и мнението на Европейската комисия, но важното е да има конкретни действия. До голяма степен подкрепям доклада на Исмаил, но бих искал да кажа няколко неща, които да ни послужат за храна за размисъл. Има три опции, които се дават относно манипулирането с километропоказателя. Относно технологията блокчейн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 и трябва да бъде взета предвид при внасяне на автомобили от официални вносители. Сигурен съм, че има начин да разгледаме и този аспект. Ще поработим допълнително по него си с Мейл. Възниква и въпроса В момента в рамките на EUCARIS се предава информация, но има и различни двустранни и многостранни споразумения, които трябва да преразгледаме. Относно данните. Различните държави и членки прилагат различна политика в областта на защитата на данните. В Германия, например, тази политика е съвсем различна. Това са няколко елемента, които исках да изтъкна. Да не говорим за санкциите, за наказателно-правния кодекс. Крайно време е да а, погледнем право в очите проблема и да предприемем конкретни действия. Благодаря за работата ти, Исмаил. Благодаря, господин Теличка. Сега да чуем госпожа Яониду. Чухте призива на нашата парламентарна комисия. Не смятам, че Европейската комисия може да си затваря очите пред този проблем, който засяга всички държави членки. Засяга правата на потребителите, свързане също така и с големи проблеми за околната среда, с големи финансови загуби. Тук не говорим за милиони, за милиарди евро говорим. Какво правим сега? Давам ви думата и ще се радвам, ако Европейската комисия може конкретно да ни отговори за пътната карта на Европейската комисия. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, всички сме съгласни, че темата е много важна и приветстваме доклада на господин Ертук. Както казахте с пълно право, измамите с километров показатели са широко разпространена практика и поне се работи в няколко отдела на няколко генерални дирекции в Европейската комисия, генерална дирекция МУВ, генерална дирекция Growth, Just, която се занимава с защитата на потребителите. Аз ще се изкажа само в рамките на директивата за техническите прегледи и състоянието на автомобилите. Колегите от Генерална дирекция Гров ще допълнят изказването ми. Сега какво, какви са разпоредбите на стоящата директива за техническата надежност на превозните средства. Знаете, че новата директива се ще влезе в сила от 30 марта тази година и там се, се, се определя задължително регистриране на данните за пробега при всеки технически преглед. Също така директивата предвижда задължение за държавите членки да класифицират измамите с километропоказателите като наказателно престъпление. Тоест от, 30, от 30 май тази година, от 30 май 2018 година, измамите с километров показателя вече ще бъдат престъпления на всички държави членки. Така че това е първа стъпка напред, може би не е достатъчно, но вече ще разполагаме поне с надежни данни и ще задължим държавите членки да смятат измамите с километропоказателя показателя за престъпление. Важно е също така да отбележим, че в доклада се твърди, че Европейската комисия не е изпълнила задължението си, а именно да гарантира трансграничната обмен на данни. Задължението на Европейската комисия в настоящата законодателна рамка беше да изготви само проучване на осъществимостта от там нататък, ако искате да излязат от ново предложение, това ще бъде законодателно предложение, което ние ще изготвим и което ще бъде прието от вас като законодатели в рамките на обикновената законодателна процедура. Не сме съгласни с вас, че трансграничният обмен на данни е много важен. Той ще улесни в голяма степен или поне в някаква степен борбата с превъртането на километражите. Това е важно за този вид измами, но е важно и за други аспекти на техническото състояние на превозните средства по пътищата, което разбира се ще облагодателства както потребителите, така и властите на държавите членки. Данните ще бъдат определени ще бъде определени от, от регламента кои данни трябва да се събират от държавите членки, а самото събиране на данни и обменят на информация се осъществява между компетентните органи на съответните държави членки. Обедени сме, е, че това е най-добрият е, начин да се разреши проблема. Не смятаме, че имаме нужда от европейска база данни за целта, а по въпроса за Елкарис и възможността тази база данни да се използва с този обмен, ние предпочитаме да запазим неутралност от техническа гледна точка и оставим държавите членки сами да решат как ще осъществяват обмена. Друг важен аспект, свързан с защитата на потребителите, е въпросът самите потребители да имат достъп до тези данни, т.е. тези данни ще се съхраняват от компетентните органи. В момента се прави проверка на възможностите за осигуряване на този достъп. Предложението също така предлага възможността да се намали срокът за първият техни... задължителен технически преглед след, за новите автомобили от 4 на 3 години. Тук не съм съгласна, защото не бива да забравяме, че прегледите за пътна издържливост има за цел да гарантира, че превозно средство е в, а, технич... в безопасно техническо състояние. Това е основната цел на годишен технически преглед и а, данните на километража само един от елементите, но има много други важни елементи, като например състоянието на шасито и състоянието на гумите. Така че принципно всяко едно превозно средство, което е преминало през периодичната техническа проверка, се смята за годно да се движи по пътищата, дори и километражът да е бил превъртян. Това е друг проблем, който трябва да бъде разгледан, но той е по-скоро свързан, както вече казах, с защита на потребителите и с наказателно-правените измерения на измамата. Много държави членки вече са предприели мерки. Вие споменахте Белгия и Нидерландия. Изглежда, че и Словакия обмисля въвеждането на подобни мерки. Разбира се, държавите членки могат по свое осмотрение да въвеждат и допълнителни данни и допълнителни моменти, в които трябва да се събират данни за пробега. Преди една година обсъждахме, че темата и е много внимателно ви слушахме тогава и предприехме редица мерки. На първо място определихме измамата с километропоказателите като точка, която редовно се обсъжда в Комитета за безопасност на движението по пътищата и в рамките на този редовен обмен обсъждаме най-добрите практики в различни държави членки, сред които и Белгия и Нидерландия. Целта ни е да насърчим държавите членки да положат повече усилия по пример на държавите членки, които имат най-добри резултати в това отношение. За нас това е възможност да допълним рамката за техническа изправност и възвръждането на допълнителни елементи по отношение на борбата с измамите с километропоказателите. Може би знаете, че беше пускан пилотен проект за обмен на данни от километропоказателите се борба с измамите с тях. В момента изготвяме подробен анализ и евентуално оценка на въздействието с идеята евентуално предлагане в дългосрочен план на законодателно предложение по отношение на трансграничният обмен на данни. И не на последно място, в момента работим по нова законодателна рамка за безопасността, безопасно движение по пътищата, което ще бъде част от е, третият пакет за мобилност, който ще бъде представен през пролета. Ще разгледаме законодателството, което в момента е в сила, ще видим кои са областите, в които са нужни реформи и разбира се, въпроса за техническата изправност на превозните средства ще бъде със сигурност важен елемент в нашия процес на реформа. Аз пак казах в към момента се спрях само на аспекта с техническата изправност. Сега ще дам на колегата думата, ако искате, за да ви осведоми за типовото одобрение на автомобилите превозните средства. Председателката. Благодаря ви, трябва да ви кажа, че имам доста сравни съмнения, да не кажа, че направо съм потресена от отговора ви. Като цяло ни казахте, да, знаем, че има проблем, но всъщност ние не сме длъжни нещо да предприемем, защото правим само това, което иска държавите членки от нас. Аз обаче пък смятам, че Европейската комисия има своите задължения съгласно договорите. Говорим за безопасност по пътищата, за околната среда, говорим и за защита на потребителите. Вие пък какво ни казвате? Казвате ни, ами не е чак толкова страшно положението. А какво точно очаквате да се случи? Искате повторение на Дизелгейт, искате в още една държава в Европа да докаже, че има сериозни измами с автомобилите по пътищата, за да се вземе в сериозно в ръце ли? Мисля, че е крайно време да започнете да работите сериозно по този доклад и това да бъде един от основните приоритети. Не може да продължавате да твърдите в нашата комисия. Трябва да се радваме, че измамата с километропоказател ще се смята за правонарушения в държавите членки, но това си е решение на държавите членки. Смятате също така, че директивата е, за годишните проверки на автомобилите ще бъде поставена през месец май, но не знаем всъщност какво ще се държи това предложение. И мога да ви кажа, че още, още сега мога да ви кажа, че по цифровизацията, например, Европейската комисия ни беше казала, че това ще бъде сред основните приоритети. Ами, пак питам, какво чакате? Трябва да ви кажа, че според мен конкретният случай далеч не сте на висотата на амбициите ни в Европейската комисия, но аз ще да ви, да ви уверя, че с господин Ертук ще продължаваме да настояваме, че тази тема е сред основните ни приоритети. Тя засяга пряко гражданите, те много добре знаят за какво говорим тук, така че е крайно време да престанем да се размотаваме и да излезете с някакъв много конкретен план. А сега ще дам думата на представителя на генерална дирекция економически растеж, който евентуално ще ни представи нещо в допълнение към дебати. И накрая ще дам думата господин Ертук за заключение. Thank you very much, madam. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искала да се спра на техническите мерки, които са заложени в доклада. Също можем да заявим, че в Европейската комисия вече сме започнали, предприемаме мерки, заложени са в директива 1151 от 2017 година, като влезе в сила през юли относно типовото одобрение. Там се предписва задължение на производителите да въвеждат систематични модули за защита на километропоказателите потребителите от манипулация. Е, след е, това тези е, предвидени мерки от производителите се одобряват от компетентния орган, издаващ типовото одобрение съответният превозно средство. Така че си отбелязваме първата ви молба, а именно да съблюдаваме за изпълнението на този регламент. На 8 февруари е предвидена среща с тази цел и на нея ще се срещнем с, оговорите, с органи, компетентните органи, издаващи типовите одобрения, за да видим как се прилагат разпоредбите на регламента към момента. Но няма да спрем до тук предвижда се влизането в сила на втората част от този регламент. Тази година предлагаме въвеждането на измервателни устройства за потреблението на гориво, които също ще предоставят редовно информация. Това ще бъде всъщност допълнителен източник на информация за пробега. Също така работим и в рамките на ООН за подобряване на киберсигурността. Работим с страни като Съединените щати, Япония и други и се надяваме заедно с тях да излезем с ръководни насоки съвсем скоро. И накрая ще погледнем и втората част от препоръките ви, които са свързани с хардуерните и софтуерните мерки. Вече започнахме да разгледаме, разглеждам този въпрос заедно с съвместният изследователски център, нашият орган за научни проучвания и се надяваме да можем да излезем с предложение в това отношение на по-късен етап. Много ви благодаря, казва председателката. Давам една минута на господин Вин Ван Декамп след ваше послужение, господин Ертов, след което ще ви дам думата на вас за две-три минути. Господин Ван Декамп, една минута. <clears throat> Благодаря ви, госпожо председател. По принцип винаги защитавам представите на Европейската комисия, но този път трябва да се съглася с вас, госпожо председател. Отговорът на Европейската комисия е напълно не е удовлетворителен. Работим по темата вече от години насам. Европейската комисия излиза с правила по какви ли не въпроси, но по тази тема, която пряко засяга гражданите ни, Комисията ни казва, еми, нека по-внимателно отново да разгледаме въпроса и ще насърчим държавите членки, а пък да насърчим държавите членки е възможно най-недостатъчното, което може да се предприеме в това отношение. Очевидно, че така няма да постигнем очакваните резултати. Важно е така да отбележим пред, ген... пред генерална дирекция Growth, че тук говорим за автомобили втора употреба, а не на нови автомобили, които сега получават типово одобрение. Затова трябва да работим много активно по идеите заложени в доклада на господин Ерток. Много е важно този доклад да бъде разгледан на възможно най-важното равнище. Може да си обсъждаме теми като Путин или Брексит, както искате, но разрешаване на проблемите с преводът на, на, се оказа че което не може да се справим. Сериозно ли говорим? тук. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Винин Ван Денкам. Господин Ефтоки има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията и колегите. Преди да отговоря на комисията, трябва да кажа нещо за тежкотоварните е, превозни средства във връзка с въпроса на нашата председателка. Е, мислихме по този въпрос, разговаряхме с експерти. Те смятат, че измами при тежкотоварните превозни средства не могат могат да се извършват толкова лесно, колкото при е, леките МПС, защото те имат както тахометър, е, така и отчитащо устройство за времената за почивка и управление така че има двойно счетоводство, така да се каже, и не е толкова лесно да има манипулация. И сега се обръщам към Европейската комисия. Много внимателно слушах казаното. И въпреки това трябва да констатирам, че въпреки многото разговори от 6 месеца, които водим с различни дирекции в комисията, не мога да се освободя от чувството, че има някакви причини, поради които Европейската комисия е сдържана, когато става въпрос за предприемане на мерки по посока на това държавите членки да направят нещо за Европейския съюз. Това е доста дребнав е, подход. И този дребнав подход създава впечатлението у гражданите, че Европейския съюз е неспособен че буксува, когато става въпрос за дребни проблеми. Няколко, многократно беше казано каква ще е ползата от предприемането на мерки. Тоест потребителите най-сетне ще усетят нещо конкретно, нещо, което правят онези в Брюксел за тях. Когато започ... започнат е, следващите избори за Европейски парламент, с помощта на комисията ще можем да кажем на избирателите, ето погледнете, така, това е манипулация, това е измама и това постигнахме във ваш интерес. Тази сдържаност на Европейския съюз най-сетне ще доведе до момент, в който вече няма да имаме аргументи в защита на Европейския съюз. Сега става въпрос за дребен проблем, но все пак е пример, показателен пример. Изслушвам аргументите, че е имало е, законодателство от 2014 година, от миналата година. но тук става въпрос а, сега директивата за регистрацията. Тя се отнася до момента на регистрация, а проблема за който говорим възниква след регистрацията. Искаме да има механизъм, който да проследява нещата от самата регистрация до първия технически годишен преглед, който при някои автомобили е чак на четвъртата година, за да осигурим липса на измами. Сегашното законодателство не върши работа в това отношение. Европейският обмен на данни трябва да бъде постижим, трябва да се реализира. Обаче държавите членки трябва да участват. Дали това ще бъде чрез ОИКАРИС или чрез някаква друга система не е от решаващо значение. Но мисля, че стана достатъчно ясно, че в Европейския парламент е на лице широк консенсус по отношение на необходимостта от решаване на този проблем. Мерси Много ви благодаря. Господин Ертук, господин Крамер, една минута. Много по-кратък ще бъда е, е, две генерални дирекции от комисията се изказаха тук, но защо не дойде представител на директ, главна дирекция защита на потребителите? Защото потребителите са онези, които са измамени. Каква е тяхната позиция? По-различна ли е от вашата? Благодаря ви, господин Крамер. Крайният срок за внасяне на изменения е на 7 февруари и мога от сега да ви уверя, че ще ще приемем този доклад в парламента и ще очакваме от Европейската комисия да излезе с ясна пътна карта и преди всичко с конкретен план за действие. Не можем повече да си позволим да изоставаме и да стоим с кръсаните ръце при положение, че измамите са повсеместни струват ни много скъпо, но преди всичко нарушават правилата на потребителите, които се обръщат към нас и ни питат, а пък вие за какво сте ни като законодатели, ако не можете да ни защитете? особено по отношение на стоките, които закупуваме. Така че можете да разчитате на моята подкрепа и моята решителност, господин Ертук, за да постигнем, за да постигнем очакваните резултати от Европейската комисия. Не искам да се стигне до същия дебат, като по типовото одобрение при, след дизелгейта. Uh, по въпроса за измамените с километропоказателите. Благодаря ви, скъпи колеги. Ще направим 10 минути почивка, след което ще посрещнем представителят на Българското председателство.

Скъпи колеги, подновяваме работата си. За мен е огромно удоволствие да приветствам в нашата парламентарна комисия българският министр на транспорта и на инфраструктурата, господин Ивайло Московски. Той ще ни представи приоритетите на българското председателство.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 радост да ви приветствам с добре дошъл в нашата парламентарна комисия. България пое председателството на 1 януари с много амбициозна визия за бъдещето на Съюза. Както знаем, Съюза преминава през много труден период, но с много ентусиазъм и съжелание желание да изслушат всички гледни точки. Вие сте включили сред приоритетите на българското председателство някои теми, които са изключително важни за нашата комисия, е, по, в областта на транспортната политика и на туризма. Разбира се, пожелавам успех на българското председателство. Уважаеми господин министр, благодаря ви за присъствието днес сред нас. По всяко време може да се върнете в нашата комисия. Винаги ще, ще бъдете добре дошъл. А сега ви давам думата, за да ни представите програмата, си за 6 месеца на вашето председателство. Имате думата за около 20 минути, след което ще проведем умяна на мнение с членовете на нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря много. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, за нас е изключително вълнуващ момент и във връзка с това е чест за мен да представя пред вас приоритетите в областта на транспортната политика, които предстои да бъдат обсъждани през следващите 6 месеца. България си поставя амбициозна цел да участва активно в европейския законодателен процес, като в същото време осъзнаваме и отговорността, която стои пред нас и представителите на Европейския парламент, защото решенията, които се взимат тук, оказват съществено влияние върху ежедневието на европейските граждани. Ние ще се стремим към постигане на ориентиране към бъдещето, реалистични резултати, следвайки принципите на прозрачност и отговорност към гражданите. Принципи, залегнали в основата на Европейския съюз. Българското председателство ще се стреми към консенсус, конкурентоспособност и сближаване във всички сектори и политики, включително чрез задълбочаване на сътрудничеството в областта на интеграцията от страните на страните от Западните Балкани и към ценностите на европейското семейство. Поради своето геостратегическо разположение на Балканския полуостров България винаги е била своеобразен мост между Европа и Азия при движението на хора, стоки, услуги и капитали. Ето защо транспортната свързаност при нас на Балканите продължава да има такова огромно значение за цяла Европа. Транспортът е мощен инструмент за стимулиране на европейската економика, благосъстоянието, конкурентоспособността и регионалната кохезия между отделните региони. Българското председателство има амбицията да допринесе за развитието на този важен сектор, като даде приоритет на включените инициативи както в първия пакет за мобилност, така и във втория пакет за мобилност, и законодателните актове от Стратегията за въздухоплаването в Европа. Поемаме председателството в ключов момент от преговорния процес по първия пакет за мобилност. Постигането на конкретни решения и финализирането на законодателните предложения в рамките на председателското трио са залог за проспериращ европейски транспортен сектор – ще продължим приоритетно работата по досиетата относно достъпа до пазара и до професията, <clears throat> както и по специалното законодателство във връзка с командироването на водачите, наетите превозни средства и оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Социалните въпроси, и командироването на работниците се наложиха като политически чувствителна тема в Европа и затова очакваме съществен и резултатен дебат по темата. Законодателните предложения по първия пакет за мобилност трябва да се основават на справедливи и балансирани решения, които отчитат необходимостта от адекватна защита както на водачите, заедно с упражняването на основната свобода на предоставяне на услуги. Ясни правила и ефективен контрол са ключът към лоялната конкуренция и гладкото функциониране на европейския вътрешен пазар. Ползването на новите технологични решения гарантират постигането на тази цел. Ето защо подобряването на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европа е основен елемент за стимулиране развитието на конкурентоспособен пазар. Постигането на общ подход по това досие ще бъде стъпка напред, а ние ще се стремим към напредък и осигуряване на стабилна основа за преговори по всяко от следващото председателство. Развитието на интермодалните превози е друг основен приоритет за европейската транспортна политика. Председателството вече започна работа по разглеждане на Директива относно създаване на общи правила за комбиниран транспорт на стоки. Съществуващата Директива е от преди доста години и не е транспонирана еднакво в законодателството на отделните държави което не позволява да бъде разгърнат нейният потенциал. Прехвърлянето на товари от автомобилния превоз на дълги разстояния към железопътния, вътрешноводния и морския транспорт цели намаляване на негативния ефект от превоза на стоки върху околната среда, както и претоварването на пътната инфраструктура. Положителният ефект от прилагането на тази директива касае пряко индустрията насърчавайки използването на комбиниран превоз на стоки в рамките на Европейския съюз. Ревизираната директива би могла да се превърне в мощен инструмент за развитие на мултимодални връзки между съществуващите транспортни инфраструктури и изграждането на нови такива в Европейския съюз. Бъдещите решения в областта на интермодалния транспорт ще бъдат дискутирани в рамките на срещата на високо ниво на министрите на транспорта на тема „Мултимодален транспорт за Европа“ в края на месец март в град София. Потенциалът за стокообмен и мащабни инвестиции между Европа и Азия налагат развитие на транспортните връзки и по река Дунав, Черно море, както и разширяването на трансевропейската транспортна мрежа към държавите от Западните Балкани. В тази връзка по-задълбоченото партньорство със страните в този регион с оглед интегриране на транспортните системи е изключително важно. Това създава условия за по-ефективна координация, получаване на подкрепа, включително и финансова, за изграждане на модерна, сигурна и интегрирана транспортна мрежа на Балканите. Механизма за свързана Европа и другите финансови инструменти също следва да съдействат за динамиката и за удълбочаването на сътрудничеството в региона. <coughs> В областта на въздухоплаването сме отчели като основен приоритет работата по регламента за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. Основната ни задача е създаването на работещ инструмент за защита на европейските въздушни превозвачи от нелоялни практики на трети страни и за стимулиране на конкуренцията между самите тях. Очакваме регламента да стимулира конкуренцията, което в дългосрочен план ще осигури по-голям избор и по-ниски цени за гражданите, без да нарушава авиационната свързаност на периферните държави членки и тези на Европейския съюз с останалия свят. Ако се позволи нелоялните практики да продължат да съществуват, в дългосрочен план може да се стигне до господстващо положение или до, дори до монопол на авиационния пазар. Това би означавало по-ограничен избор, по-лоша свързаност и по-високи цени за гражданите. Законодателното предложение се определя като сложно и противоречиво от държавите членки, но така е с всяка една законодателна инициатива. Председателството ще търси обща основа между позициите на държавите. Трябва да бъде ясно, че действията на Европейския съюз ще бъдат в пълна степен в съответствие с международните задължения по силата на бъдещия регламент. Ще насърчим преговорите на Европейския съюз с трети страни за сключване на двустранни и всеобхватни споразумения за въздушен транспорт. Вярваме, че чрез тях ще се осигури лоялна конкуренция, равнопоставеност, сигурност и чиста околна среда. Българското председателство ще работи по стартираните преговори, но така също ще приветства и инициирането на нови такива с трети страни. В областта на морския транспорт Българското председателство ще започне работа по изцяло нова директива относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби с цел по-висока степен на опазване на морската околна среда, както и намаляване на административната тежест върху бизнеса. В началото на месец май 2018 година ще бъде представено предложение за директива за европейско обслужване на едно гише. Това досие е от голямо значение за по-нататъчното улесняване на процеса за докладване от страна на търговските кораби. Планираме незабавно започване на работа по досието веднага след неговото представяне. Очакваме и предложенията на Европейската комисия за преразглеждане на Директивата относно изискванията за минимално ниво на обучение на морските лица, както и на Директивата относно взаимното признаване на свидетелствата на морските лица. Ще работим за финализиране на препоръките на Съвета относно изискванията и предписанията за малките плавателни съдове. И не на последно място, Българското председателство ще домакинства Годишната среща на Европейския съюз по морските въпроси и синия растеж – Европейски морски ден, който ще се проведе на 31 май до 1 юни в град Бургас. Друга мярка, която ще предприемем, е подобряване на настоящата правна рамка относно правата на пътниците в железопътния транспорт, което е съществен елемент за подобряване на качеството на услугите. Останалите събития в календара на Българското председателство ще бъдат посветени на теми като финансирането на железопътния транспорт, неговото бъдещо развитие – въздушната свързаност с европейската морска политика. Съветът по транспорт в рамките на председателството ще се състои на 7 юни в Люксембург. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент! В заключение бих искал да подчертая, че ще разчитаме на сътрудничеството и на помощта от страна на Вас за постигането на поставените цели. От всички нас се очакват конкретни решения на отворените въпроси, които са на дневен ред. Българското председателство вярва и разчита на подкрепата на Европейския парламент като институцията, която най-ярко отразява интересите на всички граждани в Европа. Намираме се в динамична и непрекъснато променяща се външна и вътрешна среда. Сега е моментът да докажем, че Европейският съюз може да бъде обединен и отворен към нуждите и потребностите на своите граждани. Решенията, които взимаме днес, трябва да се усетят пряко от гражданите в бъдеще. Над 57% от гражданите в целия Европейски съюз вярват в общността и че това е нещо по-добро за техните държави. Европа продължава да бъде най-доброто място за живеене и затова ние трябва да положим максимални усилия да запазим и да постигнем по-високи нива на доверие. Европейските граждани очакват от нас да действаме по-координирано, да бъдем по-активни в решаването на проблемите, а Европа да бъде по-справедлива и генерираща растеж. Затова искам да завърша и с девиза на нашето председателство, който е и девиз на българския парламент Съединението прави силата. Благодаря ви за вниманието. Ваше разположение съм за въпрос. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Много ви благодаря, господин министър. Благодаря ви за изказването, за много конкретните предложения, за конкретните отговори за европейските граждани. Знаем, че в днешно време нито един европейски гражданин не може да живее без транспорта и без мобилността. Мобилността ни дава възможност да опознаем нови места, но дава възможност да функционираме и в ежедневието. Човек използва транспорта, за да ходи на работа, на училище, да пазарува или да се занимава с хобитата си. Транспортът е неразривна част от ежедневието ни. И е вярно, че голяма част от гражданите ни губят много време в път. Очевидно е, че трябва да се подобри качеството и удобството на транспорта, като се отговори на всички предизвикателства, свързани с транспорта по отношение на околната среда, на социалните измерения и на енергетиката. Господин министър, насочавате ни да погледнем в бъдещето и ни повторихте отново девизът на вашето председателство и на Народното ви събрание. Силата прави Съединението прави силата. Да, Съединението прави силата и същото въжи и в работата ни по пакетите за мобилност. Очевидно е, че трябва да търсим конструктивно решение по социалните аспекти. Споменахте също така и волята си за намиране на консенсус. Припомнихте ни колко, до каква степен транспорта е е, сектор с забележителен економически потенциал и потенциал за създаване на работни места. Господин министр, уверявам ви, че може да разчитате на подкрепата на Комисията по транспорт, на добрата ни воля и решителност. Ние сме екип, и се стремим към постигане на едни и същи цели. А сега преминаваме към дебата. Започваме с координаторите, след което ще дам думата на всички колеги, които се е поискали. Започваме с господин Вин Ван Декамп, координаторът на НП. Господин Ван Декамп, имате думата. Ще бъда много стриктна с времето за изказване. Координаторите разполагат с 3 минути за изказване, а останалите колеги ще разполагат с по 2 минути. Господин Камп, имате думата. Е, Уважаема госпожо председател, благодаря ви. От името на Европейската народна партия бих искал да приветствам с добре дошъл европейският министр на транспорта и инфраструктурата. Ако не се лъжа, България за първи път поема председателството на съвета на Европейския съюз, което си е историческо събитие. Всички сме запознати с вашата история, Запознати сме с напрежението в някои части в Европа. И господин министр с пълно право каза, че България играе ролята на свързващ фактор в този регион, изпълнен с напрежение. Съгласен също така с вас, господин министр. Европейските граждани очакват от нас конкретни решения, не просто думи, а действия. Европейските граждани са все по-критично настроени към Европа и то с пълно право. Те очакват от европейските институции конкретни резултати. На 18 септември миналата година посетих София в рамките на работно посещение на Комисията по транспорт на Европейския парламент и а, установихме, че а, в България е особено развит а, шосейният транспорт. Господин министър, ще работите активно по първия пакет за мобилност. Това ще бъде едно от най-големите предизвикателства за вашето председателство. Ще бъде трудно да се постигне едина позиция в съвета. Нищо не казахте за каботажа и за командироването на водачите. Това са много големи предизвикателства и ви желая успех при постигането на консенсус по тях. А тук в парламента се вълнуваме най-вече от първият пакет за мобилност. Би било добре, ако може да започнете работа и по втория пакет за мобилност, но трябва да гарантираме, че не се опитваме да работим по прекалено много досиета едновременно. Целта е да постигнем конкретни резултати преди изборите за Европейския парламент през 2019 година. Споменахте също така акцента, който ще поставите на Западните Балкани и отново съм съгласен с вас. Смятам, че можете да предприемете много важни инициативи за гарантиране на транспортната сфера свързано с трети страни в региона. По време на посещението ни в България посетихме и пристанището в Бургас, посетихме и един малък остров недалеч от Бургас, чето име забравих, но който има богата история в областта на морския транспорт. Не ви чух обаче да споменавате река Дунав а Дунав е важен транспортен коридор в рамките на ТНТ. Дренажът на река Дунав си остава голямо предизвикателство и ще се радвам да ни обясните как смятате да работите съвместно с Румъния по този конкретен въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ван Денкамп. А сега давам думата на господин Корумбашев. Корумбашев. C'est pas mal avec l'accent. Vous avez vu, je l'ai bien fait. Виждате, че се опитах да се справя. Благодаря ви, отлично се справихте с произнасянето на името ми. Е, добре дошли в е, нашата комисия. Позволете ми да ви приветстваме от името на фракцията на социалистите и демократите и да ви задам и няколко конкретни въпроса островът се казва Света Анастасия, господин Ван Декамп, на който бяхме заедно. Много съм благодарен на Комисията по транспорт, която организира тази мисия през септември миналата година в България. А, специално аз бях изненадан да науча вчера, че нямаме толкова голяма подкрепа от страна на Европейската народна партия по отношение на дискусия за развитието на транспортни коридори в Западните Балкани. И за мен специално щеше да бъде много интересно, Вие също сте представител на Европейската народна партия в България, дали смятате, че може да има един фокус по време на председателството върху транспортните коридори в този регион? А, знаете, че по принцип това е приоритет на нашето председателство, политически приоритет, но специално в Транспортната комисия той може да има своето конкретно измерение. И докато коментираме кои държави членки могат да станат член, кандидат членки могат да станат членове на Европейския съюз, ние спокойно можем да развиваме нашите транспортни коридори. А, и това всъщност ще бъде един сериозен принос за нашето сближаване, за нашите културни връзки, за нашите бизнес връзки. Бихте ли бил по-конкретен в това как България би допринесла за това да има повече е, връзки конкретно между Адриатическо и Черно море? Също така да ви кажа, че тук наистина ви предстои много тежка работа по балансирането на директивата за командироване на работници, тъй като за съжаление мога да кажа, че това, което наблюдавам в различните политически групи е не толкова, че имаме политически различия, колкото имаме национални различия, което е нещо много опасно и за работата на Европейския парламент, и за работата на Европейския съюз като цяло. И се надявам, че вие с така с един такт ще може да балансирате интересите на а, различните държави и ще може да допринесете за това позициите поне да се сближат и да се намери, да кажем така, една средно приближена позиция. Също така си поставям, също така много хубаво, че господин Ван Декам постави въпроса и за Черноморския регион. Ако може да бъдете по-конкретно, е, по-конкретен в развитието на транспортните връзки в Черноморския регион, което е друг приоритет на нашето председателство, отново в неговото транспортно измерение, особено с държави като Армения, Грузия, разбира се, развивайки посоката извън, а, нали, поглеждайки на изток от Турция в посока към Иран, стигайки, разбира се, и до а, далечния изток. Знам, че много мои колеги, разбира се, също ще бъдат много заинтересовани да а, говорим по председателството на Дунавската инициатива, разбира се и по почистването на река Дунав но по това, че и нашите председателства на Европейския съюз и на председателството на тази инициатива съвпадат и ако бъдете по-конкретен с инициативи в областта на Дунавската стратегия. Благодаря ви. Мерси Боку. Много ви благодаря. Давам думата на Роберт Циле. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за присъствието сред нас, господин министр. Желая ви успех по време на председателството. Мога да ви веря, че успехът е постижим. През месец ноември имаше председател, се проведе председателски съвет на Европейски парламент в София. Имахме възможността да се срещнем с представители на правителството и на парламента. И с удоволствие чух представителите на опозицията, които ни обещаха, че ще има 6-месечно примирие по време на председателството. Според мен това е добър знак, че ще успеете да постигнете добри резултати. В областта на транспорта първият ми въпрос е свързан с първият пакет за мобилност. Знаем, че постигането на общ подход няма да е лесно, но е постижима цел, както вие го потвърдихте. Какви са според вас възможностите е, за интегриране на пазара на товари в Съюза? Не бива да пренебрегваме факта, че каботажът е, е проблем в рамките на вътрешния пазар. От една страна се поставя въпроса за командироването на водачите и прилагането на е, принципа за командироването от първия ден на каботажа, което ще създаде сериозни административни трудности при контрола на каботажа. Трябва да се гарантира, че всички водачи получават еднакво заплащане във всички държави членки. Вторият ми въпрос е свързан с втория пакет за мобилност. аз имам честа да отговарям за измененията за международният автомобил автобусен транспорт и към момента не се постига голям успех по работата по този регламент. Какво очаквате вие? Колко напредък според вас можем да постигнем по отношение на автобусния транспорт? Третият ми въпрос е свързан с следващата многогодишна финансова рамка. Разбирам, че съвета по транспорт ще се проведе през месец юни. Питам се обаче, каква ще бъде реакцията на председателството за предложенията на Европейската комисия, свързани с механизма за свързане на Европа, ТНТ мрежите и другите предложения в областта на транспорта. Благодаря. Благодаря, господин Зиле. Думата има господин Теличка. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министр, добре дошъл. И аз ви желая успех вие имате както предимството, така и предизвикателството да поемете председателството след Естония, председателството, което беше оценено като много успешно тук в Европейски парламент. Аз лично съм от Чешката република и мога само да ви пожелая същия успех като не естонското председателство. Няколко забележки от сега държа да ви се извиня. Веднага след изказването си ще трябва да напусна това заседание и да взема участие в друго, но сътрудниците ми ще си водят а, бележки. Споменахме едно събитие, което не е с приоритетите ви, което е важно а именно събитие посветено на финансирането на железопътната инфраструктура. Това може да е важно събитие, ако една от целите ви е да направите анализ и оценка на инструментите за финансиране, с които разполагаме в момента и да си извадите е, нужните изводи, какво можем да подобрим. Споменахте конкуренцията в въздухоплаването. Разбира се, на много ранен етап сме от работата и с пълно право заявихте, че трябва да се опитаме да избегнем появата на монополи и също така да се избегне нелоялната конкуренция. Така че в някаква степен се спряхте повече на етапът закрила на конкуренцията, но Споменахте и друг аспект, по който аз съм докладчик и който аз подкрепям, а именно, за да се гарантира нужната конкурентна способност, не е достатъчно да има само защита, трябва да се работи и по другите фактори, които ни правят конкурентно способни, т.е. говорим за бизнес моделите. Така че нека да не обобщаваме всичко под един и същ общ знаменател. Разбирам, че в встъпително си изказване в комисията по транспорт няма как да споменете подробно всички ваши планове и аз не искам да навлизаме в подробности. Ще има време да го сторим по-нататък с колегите ви, но въпросът ми е каква е целта, която Пълсът председателство иска да постигне по отношение на първия пакет за мобилност, втория пакет за мобилност и по отношение в закупуването. Мисля, че всички знаем отговора, но бихме се радвали да го чуем от вас. По пакета за мобилност, струва ми се, че основната цел за нас е постигането на добре функциониращ, неразпокъсан вътрешен пазар без нелоялна конкуренция. Тоест не очаквам да постигнем чудеса, но очаквам да постигнем сериозен напредък. Това ще е основният критерий, по който ще оценим успеха. Така че трябва да се постигне напредък по време на българското председателство, но моля ви, уверете се, че държавите членки ще се въздържат от приемане на едностранни мерки и от тези, които вече са ги приели, да ги смекчат, защото по този начин се разпокъсва вътрешният пазар и се осложняват преговорите по пакета. Още един последен коментар, свързан с Брексит всички знаем как се работи на структурно ниво, но ми се струва, че трудно ще се намери човек в тази зала, който ще успори факта, че ако не успеем да договорим добър преходен период, ще сме изправени пред огромни отрицателни последици не само за економиката, но и по отношение на свързаността и ще се радвам, ако можете да не забравяте този факт. Времето ми за изказване изтече. Желая ви успеха и още веднъж се извинявам, че трябва да напусна залата сега. Ще продължим да следим дейността ви. Благодаря ви. Господин Теличко, господин Крамер, имате дума. Благодаря, господин министър. От името на политическата група на Зелените ви желая успешно първо председателство за България Разбира се, че ще ви подкрепим доколкото можем. Имам принципен въпрос. А, искаме да преминем към комбиниран транспорт, но в рамките на транспорта има нелоялна конкуренция. Например, за, всеки, за всяка отсечка по пътя е въпрос на решение на държавата членка дали ще наложи такса за ползване. А 100% от релсовата мрежа е, се заплаща, там се таксува пътуването. При това пътният транспорт, шосейният транспорт е вреден за околната среда за разлика от железопътния транспорт. Какво е вашето отношение към това? Говорихте и за морския и речния транспорт. По принцип не са ни необходими някакви нови а, технологии. А, в корабоплаването се използва а, мазут, а мазутът е пет пъти по-вреден за околната среда, отколкото най-мръсното дизелово возило в Европа. Какво е вашето отношение към това? Предвиждате ли някаква стратегия, за да има най-малкото лоялна конкуренция, за да може и корабният транспорт да има перспектива по Дунава? Той почти вече замря. Преди години гребах по Дунава и срещах големи, гребях по Дунава и срещах големи кораби, сега почти не се срещат за България Дунава, разбира се, е важна артерия. Вторият момент това са правата на пасажерите. Ер Берлин фалира. Кой падна жертва на фалита? Пасажерите. Или, или пък когато има форс-мажорни обстоятелства, авиокомпаниите винаги настояват те да се прилагат. Смятате ли, че трябва, не трябва, че трябва да задължим предприятията да сключват застраховки, така че потребителя да не страда, а предприятието да има известна резерва. Същото се отнася и за форс-мажорните обстоятелства, които се случват, но не можем да караме винаги потребителя да страда. И още нещо. Новият мост Видин Калафат над Дунава. Това е пример за Европа. Ще ми се и други страни да последват този пример. Има магистрала, има е, релсов път, има и колоездачен път. Знаете, че а, е, това е много любим на а, е, колоездачите път. Той е част от а, е, европейския веломаршрут. Колоездачният е, туризъм разцъфти е, в Европа, докато е, намалява корабоплаването. А, аз мисля, че и колоездачните пътища са част от трансевропейските пътища. Говоря не само за Еуровело маршрут 6, а и за вело маршрут 13. В тази наша комисия отговаряме и за туризма, т.е. за посещението на страни и запознаването с тяхната история. Как ще, какво ще направите по този въпрос? Благодаря. Merci beaucoup, monsieur... Благодаря ви, господин Крамер. Както виждате, господин министър, е, много въпроси имаше към вас. Ще се опитам е, да ги групирам, за да ви помогна. Координаторите е, зададоха много въпроси, свързани с първия пакет за мобилност. Какъв ще е основният приоритет в това отношение, по отношение на каботажа и по отношение на командированите работници? Какви са целите ви? Как да ви помогнем, за да е, постигнете конкретни резултати по тези въпроси? Много е, въпроси бяха зададени във връзка и с река Дунав Господин Робър Зилър зададе въпроси за финансирането, за бюджета, механизма за свързване на Европа. Господин Теличка отиде малко по-далеч и каза, че трябва да има специално мероприятие, свързано с финансирането на тази инфраструктура. Искаме да помогнем на председателството в тази негова амбиция да се пребори с нелоялната конкуренция във въздухоплаването – Днес а, има много нелоялна конкуренция в този сектор. Повдигнат бе и въпроса за Брексит, защото вие ще сте а, в а, сърцето на втория етап от преговорите. И се питаме дали днес може да ни кажете нещо в а, това отношение, нещо върху което да работим. Какво е мнението ви за европейските коридори? И господин Крамер каза накрая, че днес финансирането отива към железопътния сектор. Да, той има нужда от това. Господин Крамер също зададе въпроса за по-меката мобилност или така наречените велоалеи, които е, набират все повече скорост в Европа. Мисля, че добре обобщих нещата. Сега ще ви дам думата за не повече от 10 минути за да може отново да чуем следващия кръг от въпроси на колегите. Имате думата, господин министр. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите да започна с въпросите отзад напред, тъй като ще обясня защо. Господин Крамер зададе една тема, която е основополагаща за целия транспорт, не само в националните държави, но и в цяла Европа, а именно темата за справедливото таксуване на отделните видове транспортна инфраструктура. И действително в много от държавите години наред тази транспортна инфраструктура е тежко дебалансирана. И сме длъжни да работим и да правим политики, които да я балансират. Какво имам в предвид? В много от държавите таксите, които събира от операторите пристанищната, летищната, железопътната инфраструктура, са разходоориентирани, т.е. те съдържат в себе си освен себестоиността за изграждане на тази инфраструктура и такса за нейното поддържане, в много от държавите пътната инфраструктура не е на такъв принцип. В нашата държава и в Румъния, например, си е на винетна система. Разбира се, има и други механизми. И когато транзитният тежкотоварен трафик, който създава най-многото щети и за инфраструктурата, и за екологията, и за безопасността по пътя, бъде облаган в пъти по-малко, отколкото другите видове транспортна инфраструктура, тогава се създава огромен дисбаланс, първо, вътре за самата транспортна система. Второ, отнема се възможността железопътния, пристанищния, въздушния транспорт поради прекалено ефтиното преминаване на на, на, на, на и прекалено ефтиното ползване на пътната инфраструктура се отнема възможността останалия вид транспорт да, да превозва стоки, пътници, товари. Така че този дисбаланс по принцип в транспорта трябва да бъде, трябва да бъде коригиран. Ние бихме направили всичко възможно по време на нашето председателство този дебат да се води и всеки вид транспорт, особено що се касае до самата транспортна инфраструктура, таксите, които събира, да съдържат в себе си справедливата цена на да има елемент в себе си на цената на а, щетата, която нанася върху инфраструктурата, екологичната цена, цената, която а, гарантира безопасността на този транспорт и всички останали компоненти. И съм убеден, че когато това бъде балансирано, голяма част от товарите и стоките от само себе си ще започнат да търсят и альтернативни начини на предвижване, не само с камиони, по-скоро ще търсят начини с пристанищата да работят и по железница. Просто в момента таксите в много от държавите, които се събират за преминаване, и то подчертавам на транзитно преминаване на тежкотварен трафик, са в пъти по-ниски сравнени с альтернативните варианти. Така че още веднъж казвам, че ние ще работим в тази посока да бъде балансиран самата система на транспорта и да има справедливо отношение към начините на таксуване във всеки един от видовете транспорт. Що се касае до стимулиране на, на альтернативните, а, альтернативните начини на предвиждане, които, предвижд, предвиждане, които са най- а, най-щадящи околната среда, като колоезденето, създаването на, на инфраструктура за велоалеи и така нататък. Това би могло, разбира се, да да бъде заложено като политика буквално на, на национално ниво и да бъдат а, отделени средства за това, но аз вярвам, че а, вярвам, че когато всеки един вид транспорт започне да заплаща справедливата цена за екологичните щети, които нанася, тогава със сигурност ще бъдат намерени по-лесно и средства за създаване на, на, на такава инфраструктура за велосипеди. Действително примерът, който даде господин Крамер, е хубав. Ние а, това мостово съоръжение, което създадохме между България и Румъния, е създадено и с велоалея и е интересно. Относно, понеже карам въпросите отзад напред, по темата Брекзит мога да цитирам отново нашия министър-председател, който каза, че това е като в едно семейство, когато има развод – винаги страдат после децата. Длъжни сме да намерим такъв подход, че да бъдем винаги и от страна на Европейския съюз но разбира се и от страна на Великобритания да се опитаме да запазим нормални партньорски отношения. Но ние чисто в тема транспорт имаме сериозен казус, който касае единното европейско небе. Всички Вие знаете за спора, който имат с Испания за Гибралтар, така че до голяма степен това ни затруднява да направим крачка напред по, по това досие, тъй като а, всичко е в ръцете на съвета и ако там не бъде постигнат компромис и споразумение, но аз съм доста скептично настроен, тъй като дълги години се води този спор и все още не е решен. Не зная вече и при а, ситуация на Брекзит дали би могъл да бъде решен, но ако има нещо, което пречи за осъществяване на проекта за единно европейско небе, то това е проблема с Гибралтар. Лично мое мнение е, че трябва да се опитаме да запазим максимално добри търговски взаимоотношения, не само търговски взаимоотношения с, с Великобритания и да се търси начин за разрешаване на казуса с Гибралтар. Ние успяхме Доколкото знам, има три блока готови като един на европейско небе в Европейския съюз. Един е от блоковете между нас и Румъния и искам да ви кажа, че изключително по данни на, на, на ръководствата на въздушните движения на двете страни имаме изключително сериозна економия от средства – ползвайки съвместно общото си, европ... общото си пространство, въздушно пространство. Така че убеден съм, че трябва да бъдат положени максимално усилия, за да се. Това би могло да бъде и като част от, от пакета за въздухоплаване. Общото европейско ниво, небе ще спести до голяма степен много от разходите на, на авиопревозвачите. Относно финансирането на железопътната инфраструктура, тук трябва да отбележа, че вярваме и сме убедени, че въпреки, да, въпреки че все повече и повече начина на финансиране на инфраструктурата а, отива в посока търсене на, търсене на финансов инженеринг, а, търсят се инструменти за финансиране, които да бъдат по-гъвкави, като финансовия инструмент свързана Европа, например, като различен вид бондови схеми, които се предлагат и от Европейска инвестиционна банка. Нашето мнение е и ще търсим подкрепа за това е, че до голяма степен трябва да бъде запазен и механизма на кохезия. Разбира се, разумно трябва да бъдат безвъзмезно харчени парите на европейските дънкоплаци, но все пак има, има места, където железопътната инфраструктура почти не съществува и докато тя стане достатъчно а, на ниво, което да може да възвръща инвестициите, е нужно да съществува този елемент на кохезия моето мнение е, че би трябвало да, да, да се подкрепи продължаването на кохезионната политика. Бих водил такава политика. Относно пакетите за мобилност, по-конкретно първия пакет, действително имаме амбиция да, да водим дебати и разговори с всички и ако да кажем, преди а, няколко месеца бях много скептично настроен, защото беше и много ясно фрагментиран, фрагментирана позицията на, на различните държави от Европейския съюз. Считам, че към днешна дата имаме, имаме възможност поне по първия пакет за мобилност да, да доближиме позициите. Имам чувството, че някои от държавите са склонни да, да, да направят компромис, разумен и е, ще положим максимално усилие, ако действително успеем да доближим позициите на, на държавите, за да, за да можем тази тема да, да, да, да вървим крачка напред. Относно Относно директивата за командироване на служителите, действително доста различни мнения има. В... не са лесни, в смисъл <laughs> те досият, Ще положим максимални усилия, но не, не мисля, че е толкова лесно ще може да, да сближим позициите на, на държавите, които имат различно мнение. Водил съм разговори с транспортни асоциации в различни държави и самото напрежение не идва чак толкова от политическите, политическите е, послания или политическите позиции. Те са си продиктувани чисто прагматично от е, браншовите камери и транспортните асоциации, които са в различните държави. Така че там по-скоро дебата първо трябва да бъде воден на тяхно ниво. А, считам, че политически по-лесно бихме, бихме стигнали до, до общ механизъм. Що се касае до коридорното развитие и транспортната свързаност с, с Западните Балкани, като заявено като приоритет от наша страна, Става въпрос за конкретно два коридора. Коридор номер 8, който е тръгва от Италия, Албания, Македония, България. Там действително би било много добре, ако и коридор 10, който касае връзката с Сърбия, би било много добре, ако се постигне сериозна подкрепа на ниво Европарламент, тъй като Обедени сме, че държавите от Западните Балкани трябва да имат своята перспектива. Европа е длъжна да, да им даде перспектива, в противен случай рискуваме целият регион да, да бъде рисков за Европейския съюз. Давайки перспектива, разбира се, това не означава нещата да се случат веднага, утре или други ден, дори а, в следващите години. Ясно е, че в мандат на тази комисия няма да се приемат нови членове, но сме длъжни да, да кажем на тези хора какво би се случило, ако изпълняват европейските ценности, европейските правила в следващите 10 години. най-безопасно и най- най-устойчиво за региона е, ако се развива инфраструктурата. Така че ако успеем тези коридори да ги реализираме, със сигурност означава повече стабилност, повече сигурност и повече устойчивост за целия регион, респективно и за Европа. По река Дунав голяма тема е. Ние сме провели процедура, която е избрала изпълнител за извършване на драгажните дейности. Така че следващите 3 до 5 години драгажните дейности в реката са обезпечени, но има една специфика, която искам да Ви разкажа и да знаете, че в меморандумите, които винаги сме подписвали с колегите от Румъния, съществуват два взаимно изключващи се проекта, които така или иначе не сме решили кой от двата да бъдат изпълнявани. В единия меморандум подписваме, че съвместно бихме изграждали хидроенергийни комплекси, което означава обратното на драгажни дейности. Хидроенергийните комплекси регулират нивото на реката. Тогава би трябвало да изграждаме укрепителни съоръжения от страна на бреговете на реката. Ако в другия меморандум обаче подписваме създаване на допълнителни мостови съоръжения, което пък означава да драгираме реката и в крайна сметка ние сме взели мерки реката да бъде обезпечена, нейния фарватер, плавателната и част да бъде обезпечена следващите от 3 до 5 години, но в зависимост от това кой вид проекти ще намерят инвеститор, за да бъдат изпълнявани, тогава по-конкретно може да се вземе дългосрочно и устойчиво решение как реката да бъде поддържана като плавателна. Благодаря Благодаря, господин министър. Оставих ви малко повече време, защото въпросите бяха многобройни. Е, за съжаление обаче, за следващите, които желаят да ви зададат въпрос, ще има по-малко време. Всеки ще разполага с по една минута, да кажем минута и половина, за да бъдем ефективни. Започваме с госпожа Робо Далон. Имате минута, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин министър. По пакета за мобилността бих искала да питам нещо във връзка с тариф, тарифите. Искате ли до края на вашето председателство да направите нещо във връзка с таксите? Как приемате предложението на комисията по директивата за евротаксите и излизането от системата на винетките? По същия текст имайки предвид предложението, което аз правя, може да се прехвърлят приходите към друг вид транспорт относно социалните аспекти. Казахте, че социалният диалог трябва да се направи на равнище държави членки. Струва ми се, че в пакета за мобилността целта е да имаме социален диалог на равнище ЕС. Каква е вашата позиция в това отношение? Как възнамерявате да организирате този социален диалог между различните социални партньори в това отношение? Може да ни кажете малко повече във връзка с компромисното предложение по регламента за достъпа до пазара и достъпа до професията. След решението на Европейския съд да потвърди забраната на редовната почивка от 45 часа в кабина, бих искала да попитам, ще подкрепите ли предложението на Европейската комисия да забрани редовната почивка в кабината? Последен въпрос, свързан с конкуренцията във въздухоплаването. Вашето председателство как възмерява да работи в съвета? Как ще улесните в Европейския съюз да започва дейности срещу нелоялните практики от трети държави? Благодаря ви, вписахте се точно в минута и половина. Госпожа Лукашенска, минута и половина. E, e- Благодаря, госпожо председател, господин министър. Българското председателство идва в доста труден момент, в който водим преговори по пакета за мобилност и се занимаваме с Брексит. Пожелавам ви успех. Пожелавам ви да постигнете баланса между изтока и запада. По този начин и гражданите ще бъдат удовлетворени. Ще видят, че ние мислим и за тяхното добро. Вие самия Споменахте, че има доста разногласия сред държавите членки по някои въпроси. Има известно напрежение по пакета за мобилност. Има напрежение между изтока и запада. За нас важен е единния пазар. Дяволът винаги се крие в детайлите обаче. И мисля, че проблемът е по-скоро политически – той не е по същество. Вие отговорих, не отговорихте на някои от въпросите, например за каботажа. Комисията предлага неограничен брой операции в рамките на 5 дни. Ще обсъждаме доклад, в който докладчика предлага каботажа да бъде в рамките на 2 дни. Т.е. прокрадва се идеята за ограничаване на емисиите от каботажа. И тази идея сега може да отпадне. Относно делегираните, командированите водачи, какво е мнението ви за тях? Те трябва ли да имат социално е, покритие от първия ден на работата си и колко време трябва да могат да работят в шофьорската кабина? Благодаря, госпожо Лукашенска. Почти се вписахте във времето. Почти. Госпожа Фостер, минута и половина. Uh, Благодаря ви. Добре дошъл на господин министъра от Българското председателство от името на ЕКР. Бих искала да се спра на въпроса за конкуренцията. Аз съм докладчик в Сянка по един от докладите в това отношение. Е, в съвета имаше голямо желание да се занимаем с тази тема, но е, когато се захванахме с нея, стана ясно, че е трудно да дадем определение на е, лоялна конкуренция. Аз съм от Обединеното кралство. Ние либерализирахме въздухоплаването преди повече от 25 години. В тази комисия винаги сме подкрепили растежа на по-малките летища и сега не ми се иска да се стига до протекционизъм и до затваряне на пазара в Европейския съюз. Ние много се възползвахме от този сектор, от отварянето на пазара, от другите въздухоплавателни компании, от добрата свързаност и не на последно място да не забравяме, че ние сме големи производители в областта на въздухоплаването и ем, имам, изнасяме ем, самолети. Това е в полза за европейската економика. Така че трябва внимателно да взимаме решение – Разбирам, че темата е чувствителна. Госпожо председател, да кажа нещо във връзка с Гибралтар. Не ми се искаше да навлизаме в темата. Но през 2006 година в споразумението от Кордоба стана ясно, че Испания и Обединеното кралство трябва да стигнат до споразумение, за да няма дискриминаторни практики на летището в Гибралтар. А то е част от единия пазар и едва се използва. И това определено е проблем. Е, не трябва да навлизаме в темата за суверени... суверенната територия на една или друга държава, със сигурност може да се намери решение на този въпрос. Винаги може да се намери решение. Благодаря, госпожо Фостер, Госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл на българския министр. Поздравяваме българското председателство и му желаем много успехи. Опитът показва, че малките страни са постигали големи резултати през последните години. Смятам, че ще можете да разчитате и на нашата подкрепа. Бяха зададени доста въпроси аз се занимавам с темата командироване на водачи на МПС. Вече бяха казани някои неща, но нека да попитам отново. Е, има риск от проблеми по отношение на тази директива заради позицията на държавите членки. Може ли да се стигне до разпадане на пакета, т.е. работа по някои от досиетата, а и спиране на работа по другите? Защото комисаря каза, че всички теми ще бъдат обработвани едновременно. Втори въпрос за комбинираните превози. Вие ги споменахте. Е, има ли някакви особени проблеми? Защото когато, понякога, когато се приема законодателство тук, след това държавите членки понякога не се придържат към него. Та какви конкретни цели си поставяте по отношение на директивата за комбинирания транспорт? И още един въпрос във връзка с общите разпоредби за достъп до международния пазар за е, пътнически превозни средства. До тук е имало позиции и са излизали позиции на различни парламенти. Например, в Испанския парламент се смята, че разпоредбите не са пропорционални. Благодаря ви. Моля ви, опитвайте се да се впишете във времето си за изказване, защото в противен случай няма да имаме време да чуем отговора. Госпожа Търпадел. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Аз съм румънка и смятам, че е много важно много важен фактът, че България сега точно поема председателството в такъв важен момент за Европейския съюз. За първи път Съюза се председателства от новоприсъединила се страна и това е събитие. Искам да повдигна няколко въпроса. Много се говори за използване на економическия потенциал и за потребностите на юго-западна Европа. Аз също съм повтигала въпрос във връзка с насърчаване на изграждането на инфраструктурата в този регион. Но за целта е необходима специална стратегия. Трябва и техническа и финансова подкрепа в допълнение, която да дойде от комисията, за да се свърже свържат плановете за изграждане на инфраструктура и за разширяване на туризма. Как гледа българското председателство на този въпрос? Съгласни ли сте с мен и имате ли някакви ясни представи за конкретен начин на насърчаване на региона? За Румъния и България корабоплаването по Дунава е друга важна тема. Това са 500 километра които са много важни за двете страни, естествено не само за България и Румъния, и за цялия Европейски съюз. Както знаете, при драгирането по отношение на драгирането има различия в мненията, но заедно с председателството трябва да намерим някакво решение. Темата се обсъжда отдавна и се отнася както до товарните превози по реката, така и, по, и, за, и за пасажирските кораби. И последен въпрос във връзка с шенгенското пространство. Румъния и България имат, имат а, заедно с другите страни обща стратегия за разширяване на шенгенското пространство. Това е важно и за вътрешния, за единния пазар, за транспорта в целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря, господин Джамбаски. Yes, okay, благодаря, уважаеми, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министр, позволете ми първо да поздравя с нелекото задължение да сте министър за първ път по време на председателство и желая ви успех. Надявам се да бъде успешно. Видяхте активната роля на участие на, на колегите от ресорната комисия. Без съмнение най-горещия картоф, който се очертава, това ще бъдат пакетите командировани работници и мобилност. И тук има съвсем ясна разлика и тя е географска. Тя не е, тя не е дори национална и политическа, тя е географска в част от новите държави се чувства е, определен натиск и той засяга не само нас, засяга Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония. Каботажните, каботажните прави също ще бъдат тежък, тежък въпрос. Само в тази сфера обаче няма, няма регулация на ниво Европейска агенция и аз се замислям тук да ви, да ви попитам за вашето мнение. Известно е, че има за агенция за въздушен и за воден транспорт, но няма такава за, за наземен има нещо като агенция, което е във Франция ситуирано и засяга до някъде железопътния. Така че интересно ми е вашето мнение. Какво, дали може да се говори с цялата, с цялата условност на, на Брексита и на намаляването на разходите и притесненията на колегите по, темите бюджети. И другата интересна тема, която ми се струва, ако може да бъде разисквана, е вашето мнение за един европейска тол система. Благодаря. Merci beaucoup. En plus, le temps, c'est parfait. Мъсю Дели. Чудесно се вписахте във времето си. Господин Дели има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Е, Господин министър, с голямо удоволствие на пленарното заседание миналата седмица слушах министър-председателя на България, когато той засегна темата за разширяването на Европейския съюз. Това е един от приоритетите на българското председателство. Министър-председателят обясни, че България ще обърне внимание на държавите от Западните Балкани. Аз имам и сръбско гражданство. И за това отдавам голямо значение на е, сближаването на региона на Западните Балкани с Европа. Всички ние знаем, че не можем да сближим културно хората, ако не сближим и държавите им. Питам се, дали българското председателство възнамерява да продължи да работи по а, така наречената транспортна общност на Балканите споразумения бяха подписани с някои държави от този регион, заедно с Европейската комисия. Идеята беше да се създаде такава транспортна общност. Вие смятате ли да се включите в това начинание, да стимулирате транспорта в този регион? Аз съм докладчик по специалното законодателство за командироването на водачите в НП. И вие казахте, че според вас това е доста деликатен въпрос. И бих искала да попитам, вие все пак, по-скоро оптимист ли сте? Смятате ли, че може да намерите решение и да се стигне до някакви общи насоки? Благодаря на господин Дели. Госпожа Демонте. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да пожелая много успехи на българското председателство. Темата за Западните Балкани е изключително интересна. Тя беше повдигната и в пленарната зала в Страсбург. И днес чухме някои неща по въпроса. Ние като комисия, ресорна комисия по транспорта, разбира се, че се интересуваме живо от прилагането на а, ТЕН а, и свързаността на този регион. Също така се интересуваме и от финансирането и начините на финансиране. Надяваме се, че финансирането на мрежите ТНТ ще продължи и за Балканите. Говорихте за среща на върха в София, но ще има и среща на участниците в Берлинския процес. Що се отнася до разширението на Европейския съюз, е много важно, транспорта е много важен е, елемент от него. Имайте предвид, че парламентът също може да участва в е, срещите, както в София, така и по отношение на берлинския процес, защото много неща зависят и от парламент. Господин Кун за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря, господин министър, за тази презентация. Винаги сте добре дошъл в нашата комисия по транспорт и инфраструктура. Нашите задачи са много сложни, защото отговаряме и за туризма, а България е действително туристическа страна за пример. Не само Златни пясъци, Албена, и други черноморски курорти привличат гражданите на Европейския съюз, но и родопите като ски зона. Но става сложно, когато е, настъпи сблъсък между економика и екология. Чух от вашия министър-председател, че става въпрос за втория лифт в Родопите, казва оратора, за Родопите говори. Но това е класически е, пример за това как трябва да се обсъждат проектите и да се постига баланс между емисии и, и, и други. Сега е, нищо, няма да постигнем нищо, ако продължават да се качват коли горе в планината и няма втори лифт. Същото се отнася и за автомобилите, за пътните такси, за тол таксите. Е, всички тези неща не са развити в достатъчна дълбочина. Ще се опитате ли да решавате такива конфликти, като министр отговарящ за инфраструктурата? Благодаря, господин Кун. Госпожа Аяла Сендър за минута и половина е последният ни оратор. Надявам се, че ще се впишете във времето. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин министър. Искам да кажа следното. По време на вашето председателство ще излезе първото предложение на комисията по отношение на бъдещия бюджет на Европейския съюз. За нас е важна частта Хоризонт 2020. Носят се вече различни слухове по този въпрос това, което ни интересува е механизмът за свързване на Европа, който може би ще бъде ощетен, т.е. няма да се подобри финансирането му в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. За това искам да попитам, по време на вашето председателство възнамерявате ли да правите нещо по този въпрос? Имате ли готова формула? би било добре по време на председателството ви също така да се започне работа по антидискриминационен пакет, защото част от проблема на наземния транспорт е, че водачът носи цялата отговорност и понася цялата вина, когато бъде подложен на проверка и много често има случаи на дискриминация. Тоест, трябва да направим нещо, за да не бъдат блокирани а, както водачите, а, така и а, техните колеги. Може би трябва да се направи нещо самите фирми, спедиторските фирми да поемат повече отговорност, а защо не и да има европейски орган, който да извърши тази дейност. Благодаря, госпожо Аява Сендър. Сега се обръщам към господин министъра. Ще се опитам да ви помогна и да обобщя уместните въпроси. Имаше въпроси върху евровинетките и евротаксите. Въпросът за краят на винетките, за инвестирането в устойчива мобилност. Подкрепяте ли ги? Връщаме се отново на първия пакет за мобилност и социалните аспекти в него. Колегите питат как ще засилите социалния диалог между различните партньори какви ще бъдат. Госпожо председател, нека господин министъра да отговори без вие да направлявате отговорите му. Разбирам, че искате да му помогнете, но нека господин министъра да ни отговори. Госпожо Ялсендър, целта е да помогнем на господин министъра. Аз, всеки един от вас задаваше посредно три въпроса. И аз се опитвам да групирам въпросите, които се повтаряха, за да улесня дискусията. Не давам никакви насоки. Госпожа Далон, например, попита – какво е, е мнението ви за забраната за почивка в кабината. Имаше и друг колега, който зададе същия въпрос, така че просто се опитвам да улесня работата. Та, почивката в е, кабината на шофьорите. Тук възникна и въпроса за комбинирания транспорт, който е важен. Каква ще е позицията ви по реформата за автобусите? Много говорихме и за Балканите, мястото на Балканите. Какво ще направите, за да подкрепите това, което каза господин Дели, транспортната общност на Балканите? Господин Джамбаски зададе въпрос, който и вие зададахте, госпожо Аяла Сентър. А именно, вие сте за или против за железопътна агенция? Имаме и други агенции. Въпросът е подкрепяте ли тази? Имаше и въпроси за бюджета. Това е. Опитах се да групирам въпросите. А сега ще чуем отговора от вас, господин министр. Заповядайте. Около 15 минути са на разположение на министъра, така че спокойно, моля ви. Да отговорят колегите също така се опитаха да обединят въпросите. Подкрепяме, подкрепяме необходимостта от създаване на специална агенция, която да контролира и да създава правила за наземния транспорт. Считаме, че макар че не би могло да се случи толкова бързо, единна система за таксуване в Европейския съюз на, на шосейния транспорт считаме, че, че ще е правилна стъпка и ще бъде със сигурност с висока добавена стойност за, за сектор транспорт. Стига, разбира се, това да бъде справедливо балансирано пак между останалите видове транспорт. Относно, почвам по конкретните въпроси към така, Относно темата с евровинетката, подкрепяме заложените цели на законодателно предложение и да се спазва принципа потребителят и замърсителят да плаща. В законодателната рамка следва да бъде в услуга на европейските граждани и сектора в новата законодателна рамка, така че плановете ни предвиждаме да включват доклад по напредъка където да изложим всички усилия за максимален прогрес по това досие, като използваме пълния потенциал, за да осигурим стабилна основа за последващи преговори законодателните, законодателите триалози и постигане на работещи решения за европейските граждани по тази тема. Относно условията на труд на водачите. Наясно сме всички за различните мнения по въпроса. Ще посветим усилията си за насърчаването на способен социално економически стабилен сектор, който се развива в устойчиво в рамките на един европейски пазар. Убедени сме, че следва да се основават принципите на справедливи и балансирани решения, които да отчитат необходимостта от адекватна защита на водачите, заедно обаче с упражняване на свободата на предоставяне на услугите. Същевременно решенията следва да не водят до свръхрегулация, а да осигуряват ясни и прозрачни правила, чието контрол е ефективен. Относно каботажа Каботажните дейности са, разбира се, на разделна част от международните операции, като самите правила способстват правилното функциониране на пазара и намаляването на празните курсове и на вредните емисии, когато едно транспортно средство се движи без товар. Считаме, че усилията трябва да бъдат насочени към борбата с незаконния, нерегламентирания или така наречения систематичен каботаж, ще се стремим към ясно и прозрачно законодателство, за чието прилагане да е налице ефективен контрол. Ефективното прилагане на правилата и подобряване на контрола считаме, че може да бъде постигнато и чрез допълнително технически нововведения и средства. За пример давам интелигентния тахограф, може да започне да бъде въвеждан и да бъде тема на, на дискусия. Целите, които имаме по конкретните досиета, предвид обвързаността на досиетата от пазарния и социалния стълб, считаме, че е редно същите да бъдат дискутирани паралелно. Ще подготвим основата за стабилен консенсус посредством по-нататъчен конгрес и вече дискутираните по-малко чувствителни въпроси, преди да отворим дискусиите по темите, които имат доста различни мнения между държавите членки. Подготовката на приложими правила и ефективен контрол относно борбата с фирмите, така наречените фирми пощенски кутии, да търсим връзка между дейността на транспортния оператор с държавата по установяване е сред споменатите по-малко чувствителни въпроси, така че имаме пълно разбиране по държавите членки относно важността на този въпрос. Връзката между първия и втория пакет за мобилност промените в Директивата за комбинирания транспорт се приемат за свързани с досиетата от първия пакет за мобилност и по-конкретно с достъпа до пазара и командироването на водачите. Ще работим по формулирането на ясни и прозрачни правила относно автомобилната част от комбинирания транспорт и връзката му с каботажа. За съжаление всички сме наясно относно наличието на случаи на, случаи на експлуатация на транспортни работници. А, ще посветим усилията си за насърчаването на конкурентно способен и економически стабилен транспортен сектор, но ще държим да, да намерим баланс между а, от една страна адекватната защита на водачите, от друга страна да се гарантира и свободата на предоставянето на тези услуги. И пак още веднъж колегите ме подсещат да кажа, че подкрепяме създаването на, на специализирана агенция, която да създава правила и контрол на. А и не само, да има и други инициативи за, защитения транспорт специално. И много кратък отговор на, на, на господин Дели бих дал, понеже ме попита дали съм оптимист. За голямо съжаление ще кажа, че не съм оптимист. По-скоро съм скептично настроен. Това е моето мнение. От дълго време коментирам с колегите тези теми, виждам, че разликите са огромни. Нещо, ако забравих на някой да отговоря. М? Екип е оптимист. Да, екипа е оптимист, но аз не съм. Monsieur le ministre, vous avez un... Господин министър, в рекордно кратко време отговорихте на въпросите, които ви бяха зададени, за което ви благодаря. Съвсем не беше лесна задачата ви, напълно ви разбирам. Колеги, ако имате други въпроси, Предайте ги на екипа на господин министъра. Благодаря ви за това, че отделихте време да отговорите на нашите въпроси. Благодаря ви, че отделихте време да дойдете да ни видите. Вратите на нашата парламентарна комисия винаги са отворени за вас. До скоро и нека да продължим това отлично сътрудничество между българското председателство и нашата комисия. Thank you very much. Скъпи колеги, преди да приключим, казват ми тук, че за да имаме повече време за дискусия, за повече въпроси, за повече отговори, въпреки че някои не си спазваха времето за изказване, днес след обед ще започнем не в 15 часа, а в 14.30. Разбрахте ли? 14.30.